Uh, Добро утро. Извинявайте, че започваме малко по-късно. Някой беше забравил да каже на председателката, че е сменена залата и както винаги беше необходимо малко време, за да се успокоим. А сега това е малко по-различен вид заседание от това, което имахме последните дни. Няма възражение по дневния ред, няма съобщения на председателя, така че направо можем да преминаваме към публичното изслушване за относно банковия надзор и преструктурирането на банките. Следващи стъпки. Няма да отнемам повече време, защото вече сме закъснели и ще дам направо думата на докладчиците. Преди всичко Мариан Тайсен което ще докладва за ЕЦБ, Европейската централна банка, а след това а, за EBA. Мариан, имаш думата. Това е Европейската банк, Европейския банков орган за надзор. Heren experten ook, ik denk dat iedereen hier in de zaal aanwezig dat de voorstellen die op onze tafel liggen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 Точно това очаквахме и точно за това настоявахме от дълго време. Искам да припомня и доклада Гарсия Маргайо, който беше разглеждан преди време. Този механизъм е изключително важен, защото трябва да възстановим доверието в сектора. Това е от ключово значение. Този един надзорен механизъм може да ни помогне да постигнем тази цел – следва да се стремим и към постигане на стабилност на кредитните институции. От последното заседание на Еврогрупата видяхме, че този единен надзорен механизъм е условие синкванон, без което европейският механизъм, постоянен механизъм за стабилност бюджета не може да заработи. Това нещо, което е от ключово значение, за да може веднъж за винаги да сложим край на порочния кръг между държавния дълг и банките. Както вече казах, много сме доволни от тези предложения, защото се нуждаем изключително силно от този единен надзорен механизъм. Това предложение се основава и върху Европейската централна банка. Следва да имаме предвид, че има страни обаче, които са вън от еврозоната. Също така следва да вземем предвид и вътрешния пазар, който включва 27 държави. След това обхватът. Кои институции ще участват във всичко това? Какво ще прави Европейската Централна банка? Какви ще бъдат правомощията на националните надзорни органи? Много е важно да видим кои ще бъдат конкретните задачи, кои, с които ще бъде натоварена Европейската Централна банка и да ги разграничим от функциите на Европейската Централна банка, свързани с паричната политика. Всичко това, това са точките, които, върху които трябва да дебатираме. Има неща, които продължават да не са много ясни. По отношение на правното основание, също е важно да разискваме по този въпрос и за това дали Европейската Централна банка да бъде натоварена с тези функции. Аз съм убедена, че регламентът, който предоставя тези правомощия на Европейската Централна банка е правилно избран. И в този регламент можем да открием много от въпросите, които си задаваме. Ще помоля и експертите да кажат своето мнение и да се опитат да отговорят на нашите въпроси. Благодаря много за присъствието на всички тези експерти. В крайна сметка те са специалисти по тази тематика. Най-много искаме да разберем докъде можем да стигнем, когато говорим за един надзорен механизъм. Бордът на надзорниците, който трябва да бъде създаден в Франкфурт, също трябва да бъде обект на нашето внимание. можем да мислим за механизъм, който да включва 27-те държави членки. Възможно ли е това? Възможно ли е да изберем възможността за дерогация на държави, които не желаят да участват? Следва да се спазват едни и същи стандарти в всички държави. И на последно място, как виждате вие разбивката на правомощията между Централния европейски надзорник и националните надзорни а, органи? Бе говорено за нещо като матрица. Мисля, че се работи по тези въпроси и се надявам експертите да кажат своето мнение по този въпрос. И после искаме да видим докъде може да стигне Европейската централна банка в изпълнението на тези правомощия. Как може да бъде направено разграничението между функциите на ЕЦБ, свързани с паричната политика и тези нови функции, с които ще бъде натоварена ЕЦБ? Знам, че много органи, много служби на институции работят за задействане на този проект. Ето защо за нас е удоволствие тук сред нас да присъстват експертите. Много е интересно да видим как може да бъде стимулирана и отчетността. Благодаря. Uh, Благодаря. Сен Гегъл. Thank you. Да, голямото напрежение е в залата. Според мен съвсем ясна подкрепа за създаването на банков съюз, което е кръгълен камък, за да се преодолее тази криза. Разделянето на рисковете в областта на банките и държавите – е изключително важно, за да се излезат от, от кризата. Имаме голяма отговорност за това. И за това е важно бързо да напреднем заедно с съвета и действително да не губим време. И обратно, разбира се, въжи следното. Всички видяха колко скъпо излиза един нефункциониращ банков надзор. И за това ние не можем да си позволим поради липсата на време да създадем резултат, който да не функционира. Не може да се очаква хората и държавите да загубят суверенитет в областта на банките и да приемат конструкция, която да създава големи проблеми. Ето защо е много важно да напреднем бързо, но и старателно да си свършим работата. Това трябва да го постигнем смятам, че всички участници са готови да поемат своята отговорност. Затова накратко искам да кажа това, което е важно. Централните въпроси са следните. От една страна, ние трябва да попаднем всички под общ надзор. И като се ползва принципа на съответствието между разделянето на властта, между банковия надзор и политическата отговорност от една страна и от друга страна финансирането на последиците от решенията. В момента изглеждат нещата така, че по-скоро се намираме в двуфазен режим – и искам да знам какви са, каква е целта и какви ограничения има от една страна по отношение на политическата власт и финансовата отговорност. Какво виждат експертите по тази тема като важно? От друга страна бих и искала да кажа няколко въпроси към предложената от комисията конструкция. Първо, какви правни граници виждат експертите за едно, един действително демократичен контрол – на банковия надзор, който е в ЕЦБ. В парламента в наша резолюция ясно декларирахме, че в тази област фискалната политика е важна, не паричната политика. Тя трябва да се поддържа под демократичен контрол и виждат ли се правни ограничения или други пречки в рамковата конструкция, предложена от комисията. И второ, което е свързано с това, има ли, виждат ли се от експертите правни граници за държавите, които са опт-ин и са членове на еврозоната? Договора регулира правилата за взимане на решения в ЕЦБ. Прави се ясна разлика между държавите в еврозоната и извън еврозоната това доведе комисията до, да направи едно предложение, в което ясна разлика се прави между държавите, които са в еврозоната и тези, които не са. От друга страна е трудно да се очаква от държавите, във важният сектор, като банковия сектор, да са готови да споделят суверенитета си, ако не очакват, ако не участват равноправно в вземането на решение. Честно казвам, аз не мога да си представя държава, която е достойна и да е съгласна да предприеме такива стъпки. Затова въпросът ми е, експертите виждат ли в рамките на предложението на комисията възможност за равноправно третиране на държавите с опт-ин е, по отношение на участието във вземането на решения или са на мнение, че в рамките на договорите и на статута на ЕСБ не, няма възможност за равноправно третиране. И по-нататък, ако е второто, в случаят, какви последици следват от това за конструкцията е, на едно действително европезиране на банкови надзор. И така. И накрая, е, искам да знам дали точно е, в областта на ЕБА и регламента за ЕБА по два въпроса може ми дадете отговор. Първия въпрос. Как виждате правилата за глас... съгласуване в рамките на ЕБА, за да се стигне до задоволителен резултат? Възможно ли е ЕБА неофициално, но фактически да бъде като банков съюз воден от ЕСБ? Или има потребност от промени в конструкцията, в правилата на съгласуване в държавите, които искат да се присъединят към общ банков надзор и тези, които не желаят. И накрая за прави, правата и необходимостта в ЕБА за бързо въвеждане на допълнителни права, например стрес теста ме води до въпроса. дали преди, преди ревизията след 3 години на Европейският надзорен орган, преди това няма да се извлекат полуки от направеният опит. Така че ако имате конкретни предложения, какво може да се промени в ЕБА или то бих, биха ме интересували. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателката. Трябва да се опитвате да се впишете в петте минути, които са ви предоставени. А, накрая, може, ако ни остане време, ще а, видим а, с какво разполагаме, защото до 11 часа трябва да приключим. А сега членовете на панела ще ви давам думата по реда, по който сте записали. Ще започна с Доминик Яцек, заместник министр на финансите, след това Андрея е, Енрия, след това Игнацио Анджелони, директор за финансова стабилност в ЕЦБ, Реймонд Ръслер, е, изпълнителен директор по банковия надзор в германският орган за финансов надзор и след това Рене Репаси от Хайделбергския университет. Значи така върви от ляво надясно. Яцек, имате думата. Някъде на екрана, ето тук горе, може да видите времето, с което разполагате. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да ви представя а, а, полските а, мерки във връзка с банковият съюз и становището на Полша по отношение на създаването на единен банков надзор в Европа, така както преди няколко седмици предложи Европейската комисия. Най-напред, искам да, предло... да пред... посоча, че всички, подкрепяме всички действия които целят възстановяването на стабилността в еврозоната, укрепване на доверието а, и а, подобряване на положението в банковия сектор. Естествено е, следователно, Полша да подкрепя всички стъпки за увеличаване на банковата стабилност в еврозоната. В Именно за това ние подкрепяме идеята за създаване на банков съюз. Не трябва да се забравя обаче, че онова, което обсъждаме сега, единият европейски банков надзор е само един от елементите на, на банковият съюз, който ще гарантира стабилността на банковия сектор в Европейския съюз. В бъдеще ще трябва да се опитаме да избегнем проблемите, пред които сме изправени сега. Пред предлаганите стъпки обаче не могат да решат всички проблеми. Те могат да бъдат решени само в дългосрочен план а, и прилагането му на всички негови съставни, прилагането на всички съставни части на този план. за да имаме банков съюз, а не само единен банков надзор, необходимо е да се създаде обща система за защита на влоговете. Трябва също така да се създаде общ механизъм за защита на банките, който да ги защитава от потенциални рискове и проблеми. Всички тези въпроси е, е, в момента се обсъждат. И тези три е, механизма, тези три елементът е, ще ни предпазят, е, вероятно, от, в бъдеще от проблемите, от които страдаме сега. Трябва обаче да се подчертая още един път, че ние като страна, която не принадлежи към еврозоната, не смятаме, че всички тези решения могат да бъдат приложени веднага. Не сме против обсъждането и банковият съюз трябва да бъде обсъждан. Необходимо е да стигнем до споразумение по този въпрос колкото може по-бързо, но нещо не трябва да се забравя когато става дума за един дететния банков надзор. Тези, тези елементи са част от усилията за създаване на единен пазар. Необходимо е създаването на единен пазар и в банковият сектор. Не може да смятаме, че едни банки ще бъдат третирани различно от други. Това би било недопустимо. Банков съюз, да. Предложенията в тази насока до голяма степен отговарят на нашите очаквания и на нашите приоритети. Механизмът за сътрудничество с страните извън еврозоната не ни поставя в равнопоставено положение, защото чрез предвиденият механизъм за сътрудничество на нас не се вменяват повече задължения, отколкото права. Правилата ще се изработват в рамките на единият банков надзор. Но тези правила трябва да се прилагат еднакво за всички няма а, да е допустимо да преговаряме отделно с всяка отделна страна. Трябва да помислим и за това как ще се напуска тази структура. Страните, които са извън еврозоната, но принадлежат към единният механизъм за надзор, няма да могат да излизат от тази система. И това само подсилва липсата на равновесие и показва как а, а, всички са равни, но някои са по-равни от другите. Равновесието в Европейският банков орган е особено важно. трябва да бъдат защитени интерес, както интересите на страните в еврозоната, така и онези навън. Иначе няма да има а, достатъчно равновесие в тази система. Ще може ли решенията на ЕБО да Европейския банков орган да въжат автоматично и за страните, които не принадлежат към еврозоната? или пък някои страни няма да трябва да се придържат към правилата. Виждам, че времето ми изтича. Накратко ще кажа. Ние сме за банков съюз, но имаме резерви а, относно някои технически решения, които се предлагат. Благодаря. Андрея. Благодаря ви много. Решението от 2008 да се даде на държавите членки е изключителната а, способност да спасяват банки, оказа отрицателно влияние върху банките и реалната економика. Необходимо е да се стигне нивото на европейско ниво. Преди две години Европейският парламент посочи, че това е верният път в два доклада на Гарсия Маргайо и Елиза Ферейра. Скоростта не означава непременно лошо качество. Създаването на предложения за единен механизъм са задълбочени и основателно. ЕЦБ а, има отговорност а, за пруденциалният надзор, но а, част от правомощите могат да бъдат върнати към националните органи. След финализирането на този важен компонент на мрежата за безопасност, трябва да се фокусираме върху европейския механизъм за преструктуриране и за гарантиране на депозитите. Ние поставяме акцента върху стимулирането на капитала, но има забавени в преструктурирането. Възниква спорния въпрос за ролята на надзорник на ЕЦБ. са държави членки изразиха безпокойството си относно какво ще бъде тежестта им в участието в вземането на решение от ЕЦБ. Доста се доближава до принципа за вземане на решение с единодушие. ЕЦБ трябва да взема технически решения, които се отнасят до единия пазар. Той не трябва да изготвя компромиси между представителите на държавите членки. Обратното а, мнозинство а, като форма на гласуване а, се прилага и това трябва да се отчита и при определението на стандартите. Андрея Говорите твърде бързо, за да може да се превежда. Да, ограничен съм в 5 минути. Има толкова много неща, които искам да кажа. Така че ще намаля скоростта. Направете каквото е възможно. Банковия съюз ще, ще се приложи в една многостранна регулаторна рамка. Беше постигната на напредък по проекта регламента за капиталовите изисквания, но има още голяма степен на решения, които се вземат на национално ниво. Опитът ни с надзорните органи също показва, че има различни методологии и подходи за надзор, дори когато се прилагат същите правила – Резултатите от надзора могат да са доста различни. Прилагането на втори стълб за извършване на преглед от надзора е един такъв пример. Необходимо е да се премахнат оставащите слабости. Трябва да се постигне по-голямо еднообразие в рамките на еврозоната. Необходимо е да се насърчи такова уеднаквяване чрез регулаторната рамка. Забелязваме, че националните надзорни органи извън еврозоната, които преразглеждат надзораните си подходи в резултат от кризата, Разработването на наръчник за един надзор в целия Европейски съюз може да допринесе за по-високо качество и еднообразие на надзора в органите за надзор. Искам да кажа няколко думи за този наръчник за надзора. Той не трябва да бъде много пространен, да се базира върху процедури и прочее, а трябва да посочи по-скоро какви са основните рискове за банките, как да се измерва риска за банките и какви надзорни действия да бъдат предприяти. Трябва да има създаване чрез този наръчник на обща рамка, за да могат да извършват дейността си надзорните органи, така че да има съпоставимост на констатациите им. Промяната на бизнес практиките и структурите не е толкова наложително. Важно е да има придържане към наръчника, да се спазват критериите, които са заложени там, за да могат да бъдат оценявани слабостите, както и нарушенията на европейското законодателство. Относно въпроса на Свен Гиголт за стрес тестовете, ние се опитваме да извлечем полуки от това, което направихме през миналата година. Ще извършим промени в прегледа, който ще извършим следващата година. Извършва се преразглеждане на законодателната рамка и това може да допринесе за процеса. Благодаря. Давам думата на Игнацио. Благодаря, госпожо председател. Чест е за мен да бъда сред вас тази сутрин. Най-напред искам да кажа, че приветстваме предложението на комисията. Текстът, публикуван през септември, напълно отговаря на становището на срещата на върха през юни. Единният банков надзор е основен стълб на банковият съюз и ще бъде основен елемент за един истински паричен и економически съюз. Финансовата стабилност е въпрос на колективна отговорност. Съществуването на единна парична политика а, и липсата и до сега беше дестабилизиращ фактор, а, като създаваше а, нестабилност между банките и суверенните държави и което беше източник на нестабилност за цялата европейска економика и подкопава нашите усилия за решаване на крилата. На този фон единният механизъм трябва да осигури висококачествен и последователен надзор в цялата еврозона и извън нея, да вземе предвид системните рискове, тъй като една добре интегрирана област може бързо да усили местните стресове и да доведе до макроекономическа нестабилност. Надзорникът, надзорният отговор трябва да, бъде, да е действа навременно и бързо. Като се преодолее сегашната тревожна тенденция към финансова фрагментация. Без това не може да има единен пазар. Това също предотвратява провеждането на единна парична политика. Сега искам на бързо да се спра на някои конкретни елементи от предложението на комисията. Управителна след на ЕЦБ ще оцени тези предложения, така както изисква договора, но има няколко принципа, които вече са ясни. Първо, разделянето. Това беше споменато от двамата докладчици още в самото начало. Трябва да има ясно разделяне между политика на надзор и парична политика. Предложението на комисията осигурява това със създаването на надзорен съвет, който ще планира, подготвя и изпълнява надзорните функции. Управителният съвет на ЕЦБ трябва да създаде процедури и вътрешни правила за разделяне на ежедневната надзорна дейност от паричната политика. Подобно на предложенията представляват добра основа за това. Второ, независимост и подотчетност. Един силен надзорник, надзорен орган трябва да бъде в голяма степен независим и да може да се противопоставя на натиска от специални и частни интереси. Предложението на комисията съдържа подобни елементи, но то трябва да бъде придружено от съответната отговорност и подотчетност това въжи и за Европейския парламент и за Еврогрупата. Законодателя трябва да определи точните рамки на необходимата подотчетност и както президента Драги вчера подчерта, ние сме готови да спазваме най-високи стандарти на подотчетност в пълно сътрудничество с Европейският парламент. Децентрализация. Единият надзорен механизъм трябва да действа като система с участието на всички национални надзорни органи, като решенията се взимат в центъра. Това значи, че надзорните органи трябва да работят в тясно сътрудничество. През последните няколко години ЕЦБ натрупа значителен опит в работата си с националните органи, главно националните банки. Четвърто, достатъчно широк обхват. Предложенията на комисията предвиждат редица надзорни съвати, включително микро и макропруденциални инструменти. Обхвата на дейност трябва да обхване всички банкови елементи, иначе ще бъде подкопан единния пазар. Важно е да се подчертае, че предлаганите рамки напълно съответстват на ролята и прерогативите на Европейският банков орган. Ролят на ЕБО трябва да се уважава и запълно зачита, особено при прилагането на единни правила, нещо, което беше споменато и от други. Органът ще осигурява надзорът и единните единните правила. Сигурен съм, че нашето сътрудничество ще бъде а, достатъчно плодотворно в интерес на Европа. Пето, откритост. Всички страни членки трябва да бъдат насърчени да сътрудничат с Европейската централна банка и с единият надзорен механизъм. Затова трябва да се използват всички възможности в рамките на законовите рам, изисквания на договора и статутът на ЕЦБ. И накрая на временност. Предложенията на комисията предлагат график за създаването на единният е, механизъм. Точният график ще бъде решен така че поетапно да се въведе новата система, за да може регулирането на банковия сектор да влезе в сила колкото може по-бързо. ЕЦБ и националните органи трябва колкото може по-бързо да се организират като система, като използват възможностите за взаимно допълване и избегнат дублирането. Вече е направено нещо в тази посока, не трябва да губим набраната скорост. Влизането в сила на регламента на 1 януари до година ще даде възможност за създаване на надзорен съвет и достъп до информацията на банките в еврозоната. В заключение искам да подчертая, че подобен банков съюз трябва да има и други елементи. Най-важен от тях е създаването на общ режим за възстановяване и спасяване на банките необходим е европейски орган за тази цел. Не трябва да се използват парите на данокоплаците, за да се спасяват банките, което води до политически и други трудности. Банките трябва да се спасяват с помощта на техните кредитори, а не с парите на данокоплатеца. Благодаря. Благодаря много. Създавате сериозни затруднения за администрацията, защото просрочваме времето. Реймънд е следващият оратор. Благодаря за тази възможност да участвам в това изслушване. За мен е чест да представя гледната точка на един национален надзорен орган. Аз подкрепям концепцията за единен надзорен механизъм и съм готов да допринеса за създаването му и действието му по ефективен начин. Но има някои области, в които предложението на комисията може да се промени, за да се постигне по-добър резултат. Обеден съм, че трябва да се направят нещата както трябва, дори това да означава, че механизма няма да задейства от 1 януари следващата година. Механизмът е, трябва да задейства от първата минута и процедурите трябва да се е, приключат от националните органи своевременно. Не можем да е, изчакваме, за да се допуснат пропуски в надзора. Защо се предприемат действия сега? Предложенията, които се обсъждат, не означават да се фиксира нещо, което е толкова лошо. Всъщност, Признавам, че банковият надзор би трябвало да действа по-добре, но сега има недобра комуникация между суверените и банките. Необходимо е да се създаде европейска система за надзор върху банките в подкрепа на националните банки с европейски пари но трябва да се види какъв да е обхвада. Първоначално изглежда привлекателно да се включат всички кредитни институции в обхвата, но това създава някои неясноти. На практика не е възможно прекият надзор на ЕЦБ да включва всички кредитни институции. Надзорът е, е повече, отколкото получаването на данни или събиране на информация, анализирането и вземането на решения. Спешният надзор се базира на регулярен диалог с надзираваните банки, както и доброто разбиране на местните пазари. Що се отнася до по-малките кредитни институции, аз не виждам причини защо ЕЦБ да прави нещата по-добре, отколкото националните надзорни органи. Ето защо е по-реалистично да се раздели отговорността с ЕЦБ, която да извършва надзор върху системно важните европейски банки, а националните органи да надзирават по-малките местни банки. Дори при този модел на разделение на отговорността очаквам, че ще има част от надзорната дейност ще се извършва от националните органи. Ежедневното ангажиране с банкото, разбирането на операциите, събирането и анализирането на информацията, изготвянето на рискови профили може, не, не трябва да се прави от ЕЦБ, много по-просто е да се прави национално ниво, тъй като имат по-задълбочени познания на местния пазар. Например, надзора на Deutsche Bank няма да е пълен без надзора на дъщерната и банка, поства банк. ЕЦБ може да взема надзорни решения, но това, което е важно, надзорните решения да се прилагат, да се налагат, дори дали се налагат и санкции. Всички тези аспекти са брънки от една обща верига. Ако има разделени на веригата, банките няма да знаят къде да търсят съдебна защита при вземането на определени решения. Трябва да има една солидна рамка за сътрудничество между отговорните органи. На европейско ниво считам, че модалностите за сътрудничество между ЕЦБ и националните надзорни органи трябва да бъдат ясно а, изразени в регламента на съвета. Разделянето на общата отговорност и разпределенето на работата, след като бъдат постигнати, а, трябва на следващото място да има общност на направените предложения трябва да има надзорни инспекционни програми за банките. В европейски контекст е необходимо да има и общ инструментариум по какъв начин да се осъществява надзора. Стратегията и общият инструментариум трябва да са на лице преди да задейства общият надзорен механизъм. Дори в трудни времена ние трябва да обсъждаме внимателно нещата, вместо да действаме прибързано. Не можем да допуснем във времена на криза да има пропуски в надзора. За да не създаваме очаквания, които не могат да бъдат изпълнени, аз предлагам една по-реалистична пътна карта. Преминаваме към следващия оратор. Ако има депутати, които искат да зададат въпроси или да направят коментар, моля да дадат заявка за това. И след като ги слушаме, ще дадем думата на експертите. Давам думата сега на Рене. Добро утро, госпожо Болс. Добър ден на членовете на комисията. Благодаря, че ме поканихте да участвам в това изслушване по банковия надзор, въпроса на банковия надзор. Аз съм тук като експерт по правните въпроси и искам да повдигна четири такива. Първо, изборът на а, правна база от член 127, 6 параграф от договора относно а, прилагането. Второ, а, каква цена трябва да се плати за избора на участието на не, ев... Е, не членове на еврозоната. Трето, принципът за демокрацията. И четвърто, въпроса за альтернативите. И въпросът, кой го е страх от Мерони? Първо въпрос за избора на правната база. Дават се надзорни функции на Европейската централна банка съгласно член 27, параграф 6 от договора за функционирането на Европейския съюз. Главната причина за това, че е, член 132 дава подобни правомещия на ЕЦБ. Основният закон вече дава е, възможност за действие. ЕЦБ няма нужда от делегирани е, правомощия за изпълнение е, което повдига въпросите, известни въпроси с границите на, на е, съдебното решение Мерони. Второ, каква цена ще платим, а, е, за, ако включиме е, участници в този, като участници в този процес а, страни, които не са членки на еврозоната? Съгласно член 139, правото за прилагане на решенията на ЕЦБ не се прилагат и не въжат за не членки на еврозоната. Така нареченото споразумение за тясно сътрудничество прилага се, преодолява тези ограничителни условия и дава необходимите правомощия на ЕЦБ участието на нечленовете на еврозоната в органите за взимане на решения, обаче не може да бъде уредено с това споразумение. Защото тук договорът е ясен. Двата органа на ЕЦБ са изпълнителният съвет и управителният съвет. Създаването на каквито идеи е други органи, които имат право да взимат решение, ще наруши договорите и не може да бъде направено без тяхната промена, промяна. Затова не членките на, евро, на еврозоната не могат да участват в взимането на решения в рамките на ЕЦБ. Независимо от това, че новият надзорен съвет ще изпълнява подобни функции, то не може да задължи правителствата да изпълняват неговите решения. Трето, принципът на демокрация и единен надзорен механизъм. Този принцип е уреден не само от Конституцията на страните членки, е, границите, поставени от Германския конституционен съд, но също така и от европейските договори. Принципът за демокрация предполага непрекъсната е, верига е, за легитимиране на всички изпълнителни действия. Една независима централна банка, която изпълнява конкретни задачки във връзка с банковото, банковия надзор, създава обаче подобна празнота банковият надзор а, има пряк въздействие върху индивидите. Липсата на демократична отговорност е въпрос, който е много проблематичен в рамките на принципите на демокрацията. Затова противно на това, което често се твърди, гарантираната независимост на Европейската Централна банка не предполага, не, се прилага, не, се, не въжи за банковия надзор. Това проистича от 130 е член на договора. Но наред с тези формални юридически аргументи, може да се каже, че целта на гаранцията за независимост е да се запази тази независимост по отношение на паричната политика на Съюза. Банкови надзор обаче няма нещо много общо с паричната политика. Затова клаузата за независимост не е пречка за пряката подотчетност на банката пред Европейския парламент, например, чрез пряко участие в надзорния съвет или специални разследващи функции. И сега да приключа с последното, което имах да кажа за някои цената, която трябва да се плати за участието на нечленките на еврозоната в този механизъм е много висока, за други не е особено висока. Въпрос на различни институционни уредби, така както дава възможност член 135, например. Когато обсъждаме този въпрос, се сещам за песента Кой се страхува от лошият вълк, от филма на Дисни за трите малки прасенца. Кой се страхува от съдебното решение Мерони? Значи не трябва да се боим да дадем изпълнителна власт на, не, трябва, трябва, не трябва да се дава изпълнителна власт на органи, които, над които нямаме нито политическо, нито правен контрол. Нещата обаче сега са променени с Лисабонския договор. Европейският съд осигурява правна защита на а, органите на Съюза. А също така и принципът за баланса и контрола а, а, сочи, че Европейската комисия не може да дава правомощия, които самата тя не притежава. Но по-настоящем тя има такова, такава възможност, включително и право на решение по осмотрение, стига да има достатъчен контрол. Ясните граници е, се поставят е, от е, е Европейският, е, от, е, от Европейския съд, който става, поставя явни, ясни граници с решението и това са границите, в които ние трябва да се впишем. А, и а, това включва и съвременно тълкуване на решението Мерони. Госпожо председател, членовете на комисията, когато обсъждат единият надзорен механизъм, трябва преди всичко да настояват за неговата демократична отчетност и сегашните предложения трябва да включат, привлекат участието на колкото може повече страни на Европейския съюз. Трябва да помислим и за различни решения, за да създадем е, единен надзорен механизъм. И това трябва да го направим още при първия опит. Благодаря. Разбирам, че един от докладчиците има въпроси. Може би е разумно да процедираме последния начин. Да изслушаме въпросите от останалите депутати, и вместо докладчиците да правят резюме на края, те ще извлекат повече, ако чуят какво е интересно за останалите депутати. Опитвам се да разбера кои са докладчиците в сянка, но ще дам думата в реда, на подадените заявки. Господин Нитрас има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя само няколко бележки от самото начало. Обръщам се към господин а, Паси. Когато говорим за 127 член, аз разбирам аргументите и възраженията относно страните извън еврозоната. В договора има разпоредби, но в този член се посочват някои специални задачи за надзора, а не всички задачи, не цялата система на надзора. Тоест има известно разминаване от една страна вие споменавате този член, когато говорите за невъзможността на страните от еврозона, извън еврозоната да участват, но ми се струва, че този член не се отнася за целия надзор, а по-скоро за някои специализирани надзорни задачи. И също бихте ли коментирали Обръщам се към господин Енрия сега. Разбирам, че вие ежедневно си сътрудничите с институциите за банковия надзор на национално ниво. От това, което казахте, оставам с впечатлението, че всичко трябва да се прави своевременно, но вие също подчертахте, че ЕЦБ е най-подготвена да поеме тази роля. И въпросът ми е доколко добре е подготвена Европейската централна банка да започне да играе ролята на орган за банков надзор от 1 януари 2013 година. Господин Рослер а, спомена, че въпросът е много деликатен, защото е необходимо да се познава добре местния пазар, взаимодействието на различните оператори. Пазарите от Португалия до Полша са много, много различни един от друг. Има едно предложение на Европейската комисия. Те казват, че крайният срок е 1 януари, но аз а, имам известни безпокойства и сигурно мнозина имат същите съмнения. Хората, които имат опит в банковия надзор, имат същите съмнения. Господин Доминик спомена някои важни аспекти. Как ви се струва този срок? Реалистичен ли е този срок? Може ли да се постигне или пък е, е трудно да се го представим? Извинете, аз не казах с колко време разполагате от самото моля да се ограничавате до 3 минути. В такъв случай ще разполагаме с време да получим отговори от участниците. Ще спомена кои са в списъка ми, така както са постъпили от различните групи от НП. And then Marian Tyson at the end. From the S&D I've got Elisa Ferreira, Peter Simon, Roberto Galtieri uh, and Antolin Sanchez From I have Sylvie Goulard and Schmidt. Uh, ECR, I don't have anybody uh, at the moment. От ЕСР няма никой от зелените. Филип Ламберт, и разбира се Свен накрая. Елиса има думата. Well, thank you very much. Благодаря. Uh, I think, uh... Съгласна съм с много от ораторите, които казаха, че ние разполагаме с една възможност да постигнем резултата. Разбирам някои от въпросите, които бяха поставени по-конкретно. Можем ли да разрешим някои от проблемите между националните надзорни органи и ролята на ЕЦБ, като а, поясним какви са лимитите в рамките на които могат да действат националните надзорни органи, като имам един по-детайлен подход, докъде може да действат тези национални органи и колко централна е ролята им за вземането на решение от ЕЦБ. ЕЦБ има възможност за намеса като надзорен орган и това може да създаде сериозни проблеми за определени страни, както беше споменато и по-рано, дори вътре в еврозоната. Можем ли да разрешим някои от тези трудни проблеми, като изясним по-подробно как ще бъде разпределена работата, как единият надзорник може да отчита националните интереси, националната чувствителност. Има ли право за обжалване на едно решение на ЕЦБ, ако ЕЦБ реши нещо, което е твърде драматично, по какъв начин може да се намери решение. И вторият ми въпрос се отнася за връзката между надзора от една страна и оздравителните мерки от друга страна. Беше подчертана необходимостта да има общ наръчник. Необходимо е да има такъв наръчник, но той не трябва да се отнася само до надзорните функции, но също и до механизма за оздравяване. Преходът от етап ЕЦБ и общностния подход към надзора има тясна връзка с общностният подход, когато се стигне до фазата на оздравителните мерки. Как виждате взаимодействието между Европейския надзорен банков орган? Това е органа, който разполага с всички правомощия за цялата информация, за да може да се справи с органите, които осъществяват оздравителните мерки. една а, обща рамка за разрешаване на проблемите, необходима ли е в еврозоната. Считате ли, че ролята на ЕЦБ трябва да е разширена и да включва цялата не само еврозоната, но целият Европейски съюз и да се привиди решение опт-аут, а не опт-ин за държавите членки. Или се извинете, вече минаха две минути и половина. Аз не отчетох времето от самото на... начало. Време още разполагам. Кога мога да приключа? Като се има предвид разпределението на желаящите да говорят по политически групи, ще взема още, ще дам думата на още един представител на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса към Анжелони от ЕЦБ. Единият въпрос касае колегата Бафин който подробно разказа защо той мисли, че контролът върху по-малките банки трябва да е, остане при надзорният орган. Вие доста резервирано казахте е, относно взаимовръзките, но аз искам да ви попитам провокативно. Съгласни ли се с това, което колегата Парфин предложи? И ако не, от ваша гледна точка, кои въпроси трябва критично да обсъдим? от тези, които колегата Бафи, днес сутринта изнесе. Вторият въпрос се касае оздравяването. Ние всичко трябва да се позараем колкото се можем по-малко да натоварваме накоплаците. Как гледате на предложенията на комисията за оздравяването и единият процент и създаването на фонд? 78 милиарда евро става дума. А, последната криза струваше 400 милиарда директна рекапитализация за оздравяване. Въпросът ми към вас е представата на комисията отговаря ли на вашата представа, че трябва да създадем нещо, което да запази да накоплаците от големи натоварвания в бъдеще? Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. Силви, готова ли си? Благодаря, Шарон. най-напред искам да кажа, че не става дума за нещо, което искам да направим от един път, вече втори път ще го опитаме. Е, и искам да кажа също и следното. Това, което казахте, е много, много, много сладко. Край на краищата, естествено, на всички, всички искат европейски надзор, стига европейски, стига националните надзорни органи да продължат да вършат цялата работа. трябва да се намери е, баланс между тези две неща. Първият въпрос, който се задава е сериозно ли е, искат подобен, подобен механизъм или не? Имам следния въпрос. Въпросът е свързан с демокрацията, за която стана дума. А, а, не, не знам как ще стигнем до подотчетността. и знаем, че страните членки не са не приемат особено сериозно изискванията за подотчетност. Разбира се, политически коректно е да говорим за демокрация, да говорим за подотчетност, но въпросът наред с това е особено важен по същество. И това е един въпрос, на който аз не мога да си отговоря. Как може да имаме едновременно подотчетност и това ще кажат колегите, които не са членки, представители на страни членки от, на еврозоната, как могат те да участват в взимане, да не участват в взимането на решения, също времено да има един общ орган, на чието решения те трябва да се подчиняват. А, а, така че а, мисля, че трябва да се помисли за правната основа на всичко това. Значи, или сме част от всичко това. И не може да си правим иллюзии по отношение на ЕЦБ и подпочетността. или най-напред трябва да настояваме на подотчетност и тогава подходът трябва да бъде друг. И а, а, благодаря. Thank, thank very much. Um, before... Благодаря. Преди да дам думата на Филип Ламберт, искам да предупредя експертите ни, че може би ще разполагате само с 3 минути за отговор. Затова трябва много внимателно да прецените какво да засегнете. Ако искате, можете да изпратите допълнително писмени отговори. Ние с удоволствие ще ги разпространим. Разбирам, че е, ви поставяме пред една невъзможна задача. Филип. Благодаря. Въпросът ми е към господин Рослер. А, а извинете, Жан Пол. А, да припомня регламента. Когато организираме изслушвания, даваме им по 5 минути, 3 минути за отговор. По-добре е да се насочат по-точно въпросите, за да използваме познанията на а, експертите, които идват в Брюксел, вместо да идват тук само на туризъм предлагам да им се осигурява, не е достатъчно да се осигуряват само 8 минути по такъв важен въпрос, който ни интересува, свързан с банковия надзор и отново правя тази бележка за лошото организиране на изслушванията. Жан Пол, знаете от заседанията на координаторите какви са проблемите, които имаме с времето. Нямаме неограничено време за работа на комисията, иначе споделям твоите безпокойства. Филип. Аз нямам намерение да използвам трите ми минути. Към господин Рослер съгласна съм, че не трябва да вървим твърде бързо при определенето на архитектурата, но имам някои проблеми с това, което казахте. Вие говорите че надзорниците трябва да са запознати с пазара, трябва да са близо до него но твърдо голяма близост, според мен, може да навреди. И вие а, знаете, а, че когато има такава близост, а, може да се прояви склонност към по-меко отношение. Понякога оставам с впечатлението, когато слушам изказвания от Германия, че да, дисциплината е нещо добро за останалите, но ако можем да избегнем, когато става дума за нас, още по-добре. Гюнер Хокмарк. Тези, които се оплакват от поредността на даване на думата, аз го правя по политически групи, мога да го правя и на ротационен принцип. Съжалявам за това. Гюнер. Благодаря. Понякога, когато сме изправени пред нови проблеми, когато създаваме нови съюзи, например политически, економически, фискален и какви ли не други съюзи, Искам да припомня, че ние имаме вече съюз и това е Европейския съюз е, и той обхваща и политиката, и економиката, и фискалните въпроси. Една от основните ни задачи сега е единият е, наръчник. Това е начин да се укрепи е, съюза в областите, които обсъждаме сега. Гарантиране на депозитите, капиталови изисквания, възстановяване и оздравяване и съответните органи, които се занимават с тези въпроси. Когато искаме да подобрим нещо, понякога считаме, че това ще стане автоматично, чрез създаването на нова институция. Бих искал да благодаря най-напред на експертите за презентациите им и да ги попитам дали биха казали нещо повече по проблемите, пред които сме изправени, свързани с фрагментирането на финансовите пазари при създаването на нови институции. От само себе си се разбира, че се нуждаем от по-добър надзор и бихме искали да имаме такъв, особено при решаването на трансграничните проблеми от различен характер. Въпреки, че имаме единен пазар, какви са рисковете от фрагментация, понякога дори от припокриване на финансовия надзор. Добре е да се справяме с проблемите, да се отчитат също и надеждите. И мисля, че нашите експерти са добре подготвени за това. Благодаря. Сега Роберта Галтиери, Антони Франчис Паседо, Оли Шмидт и след това Мариан Тайнсън и Сенги Голт. Роберто. Благодаря. Бих искал а, да направя едно наблюдение, един въпрос да задам. Не, господин Баси, според мен, беше, Репаси беше много убедителен, като се изключи въпроса за противоречието между единият надзорен орган и правата на гласуване в е, режима на управление. Наистина, управилният орган, това е управителният съвет, който съгласно, съгласно договора, в който не влизат членове на страните, които са извън еврозоната. Но това противоречие може да се разреши, ако приложим принципа на върховенството на договора над неговите протоколи. В член 10.1 10 трябва да погледнем, а не в 139. Защото когато става дума за нови задачи, нови задачи, които не са обхванати от сегашния статут, т.е. допълнителни задачи, които се възлагат на ЕЦБ, особено когато става дума за процедури, това трябва да има предимство, върховенство над а, а, член а, 10.6 от статута. Когато става дума за конкретни решения, свързани с надзорният механизъм, не, не може да изключим възможността управлението на Централната банка да е асоциирано с решенията на управителния съвет. Например, чрез едно решение за синдикиране. Или дори чрез формална, създаване на формална а, връзка помежду им. Когато става дума за нови задачи, които в момента не са разписани в статута, трябва да вземем предвид принципа на върховенството и предвидим изключения, когато става дума за страните не членки на еврозоната и участието им в процеса на взимане на решения. Благодаря много. Мисля, че когато говорим за кризата и за излизане от кризата, ние излизаме с разрешение, което на мен ми напомня 16 век, когато хората бяха изправени пред религиозните проблеми. Тоест, религията на краля се налага и върху гражданите. Нещо подобно се случва и в този момент. Смятам, че е време да търсим различно решение. Надзорен орган и единен надзорен механизъм, такива каквито са замислени, са основни за функционирането на финансовата политика паричната политика с какво се занимава? С предприятията, с домакинствата, с техните финанси, а не с държавите. Така че моят въпрос е следният. Господин Доминик, в действителност, ако основата е паричната политика, би ли могъл този проблем да бъде да включва само две държави членки, защото останалите държави биха били с един преходен статут. И след като станат тези останалите държави част от еврозоната, тогава трябва да се търси една нова формула. Така че имаме два типа държави членки. И след това Задължени ли са държавите да участват в този механизъм, като в същото време съхраняват независима парична политика? Наблягам отново, трябва да се търсят някакви временни механизми и разрешения. Както и каза господин Анария, може би основният момент е да се гарантира функционирането на паричната политика. Как обаче в този случай надзорните функции ще съжителстват с тази парична политика? Има и други въпроси, които бих искал да задам. В Европейската централна банка как ще се получи така, че надзорният орган да бъде веднъж под шапката на ЕЦБ и в същото време да бъде извън Европейската централна банка? Запитвам господин Репаси, той как вижда това разделение в рамките на ЕЦБ между паричната политика и надзорите, защото финансите в крайна сметка са връзката между реалната економика и банковия сектор. Господин Анджелони, моят въпрос към вас би бил следният. Всички институции принципно трябва да бъдат част от този надзорен механизъм. Има системни глобални институции на световно равнище, на европейско равнище, на местно равнище. Тогава всички тези надзорни механизми как биха могли да съгласуват своите действия, за да може в крайна сметка да има веднъж едно пряко извършване на надзора от страна на централния орган и от друга страна на местно ниво. И последен въпрос. Беше говорено за прагматизъм. Моят въпрос е следният. Статуквото дали е устойчиво? Може ли да бъдем прагматични, като запазваме статуквото или трябва да търсим нови механизми, с които да се справим с кризата? Защото рисковете се увеличават, в същото време се появяват нови проблеми и се минава от частни към обществено задлъжняване. Благодаря. You, Благодаря, госпожо председател. Имам два политически въпроса към господин Розелер. Говорите за времени трудности. Не мислите ли, че имаше такава трудност след срещата на 27-29? и Не смятате ли, че забавянето, по-нататъчно забавяне на решенията ще бъде подобна труд, подобен проблем? Защото става дума за политически решения. Имахме 18-19 срещи и когато участниците си отидат вкъщи, те ги тълкуват по различен начин. Сега предстоим още още една подобна среща. Дори за Германия, дори за вашата институция това изглежда опасно. Колкото до полският заместник министр на финансите, колко твърда ще бъде Полша в крайна сметка? Ако, кондиции, ако условията, които споменавате, не са изпълнени, готови, ще блокирате ли решението? Или ще кажете, добре, нека еврозоната продължи напред, но без нас. Това е чисто политически въпрос, който ви задавам. Колко твърда ще бъде позицията на Польша? Благодаря. И сега отново ще дам думата на лекторите. Моля ви, опитайте се да се ограничите в рамките на 3 минути. Мариан. Полският министър ми каза, че страните, които са част от по-тясното сътрудничество, на тях трябва да бъде предоставена възможност да могат да излязат от това по-тясно сътрудничество. Смятам, че трябва да се отчетат и подготвителните работи, свързани с участието в еврозоната. Полският министр също така спомена въпросът, свързан с това как ще се преговаря с страните, които не са част от еврозоната те трябва да отговарят на определени условия, за да влязат в еврозоната. Как смятате, че всичко това ще бъде подложено на регулация? Трябва да има мерки и условия, като пакетът от Копенхаген, които да бъдат определени предварително, така ли? И страна, която не е част от еврозоната, да може в последствие да се присъедини. Госпожа Ферейра също зададе въпрос, който вълнува и мен – какво е виждането на експертите? Има ли начин системата да бъде променена? Вместо opt-in да изберем а, възможността за opt-out. Беше говорено и за единна нормативна уредба, за един надзорен наръчник. Бих, попитал, пред, бих попитала представителите на Европейската Централна банка и на, а, над, и на банковия орган следното. Как ще се случи това? И въпрос за юристите. Доктрината Майрони. Някои споменаха, че тези задачи, тези правомощия могат да бъдат единствено в ръцете на ЕЦБ. Според мнението на други, това не може да бъде в ръцете на ЕЦБ, а да трябва да бъде възложено на други органи. Бих искала да кажа, че тук виждаме много разнопосочни мнения. Мнението, което чух от последния оратор, е но от, от многото мнения. Смятам, че е, наистина изправени сме пред много различни становища и може би трябва да изберем един политически изход, който да ни гарантира по-голяма сигурност. Благодаря. Благодаря, Мариан. Свен. Няма да обременявам всички, повтаряйки въпросите, които бяха зададени. Искам само да спомена нещо, което а, беше в съзнанието ми от самото начало. Към представители на ЕЦБ бях изненадан, че във вашето изявление говорихте а, за това че трябва да се отчитате пред Еврогрупата, а не към Европейския парламент. Ако говорим за оптин, как е възможно това? Относно отвореността, вие казахте, че трябва да се направи внимателен анализ на това какво е възможно в рамките на в рамките на статута на ЕЦБ и на Европейският банков орган. Какво е възможно за оптин страните по отношение на вземането на решения от тях. Каква е вашата позиция по въпроса към репаси? Е следващия ми въпрос. Тези е, лимити за е, страните оптин е, не са предвидени в е, договора. Има ли друг начин да се е, обмисли друг начин за банков надзор в рамките на съществуващите европейски договори. Как точно да стане това? Благодаря. Благодаря на депутатите. Сега можем да дадем 5 минути на всеки от нашите експерти. Ще следваме същия ред. Моля да наблегнете на най-интересните възможности. Въпроси. Първо Яцек. Ще говоря английски, за да ускорим нещата. Основните аспекти за Полша относно създаването на един успешен единен надзорен механизъм. Тази нова система, първо, не трябва да създава допълнително разединение между банките в Европейския съюз, особено на базата на това дали са от еврозоната или извън нея. Това би било много опасно трябва да запазим същото ниво на закрила за банковия сектор вътре в Европейския съюз като цяло. Ние взехме решение преди няколко години да имаме единен банков пазар. И сега не може да правим диференциация, защото има банки от еврозоната, други извън нея и се ползват от различна закрила. На второ място, прихвърлянето на компетенции относно надзора трябва да е свързано и с промяна в отговорностите за вземането на решения, особено финансова отговорност. Не е приемливо сега, особено за страните извън на еврозоната, да им се налагат определени решения, като цялата отговорност за тези решения е на национално ниво и ние трябва да поемем финансовите последици от тези решения, за които нямаме а, никаква възможност, а, които нямаме никаква възможност да обжалваме. На следващо място, на този етап, а, за да имаме успех, като имаме предвид, че разполагаме с кратко време, трябва да се фокусираме върху банките, които са важни за системата, особено тези, които действат а, на транснационално ниво трябва да гарантираме достатъчен назор върху тези банки, особено като имаме предвид нуждата от баланса между приемащи държави и държави домакини. И изпращащи държави, всъщност. Този въпрос не е решен от, на европейско ниво съществува такъв проблем за надзора на този тип банки, дори и ако повечето страни се присъединят към еврозоната. Затова трябва да решим проблема, да намерим решение на този проблем. Някои казват, че трябва да се предвижим напред по-бързо. Да, но това трябва да стане много предпазливо. От 2000 и 8 и 9 имаме лоша опит, когато имаше некоординирано засилване на ам, закрилата на банковите депозити. Знаем какви бяха последиците от това. Банковия сектор в съседни държави изпита сериозни проблеми имаше сериозно прехвърляне на депозити от една страна в друга и това уврежда на стабилността, стабилността на банковия сектор в страните. Затова, когато се разработва новата система, ние не трябва да нарушаваме този баланс в Европейския съюз, тъй като може да се стигне до същото положение – и някои страни да имат добре надзираван банков сектор, добре защитен банков сектор, а останалите да бъдат извън тази защита. Сега, доколко твърда е Полша? Първо, това не е точно въпроса. Ние сме твърдо решени да договорим едно добро решение за Европа особено като се има предвид присъединяването към еврозоната в бъдеще. Сега се намираме в преговорен период. Ние трябва да сме на масата на преговорите, когато се договаря новата система, както и в миналото. Цялата евросистема беше създадена от всички държави от Европейския съюз, независимо дали бяха в еврозоната или не. Всички имаха еднакви права по време на преговорите и ние трябва да следваме този положителен опит. Разбира се, ако резултатът се окаже неудовлетворителен за нас на този етап, ние ще отложим присъединяването ни към системата, към този единен надзорен механизъм до момента, в който Польша се присъедини към еврозоната, защото ние не можем да приемем да бъдем да имаме от една страна много задължения и от друга страна да нямаме никакво влияние върху вземането на решения. Благодаря ви. Благодаря, Андрея. Благодаря. Бяха повдигнати много важни въпроси. Ще се опитам да бъда селективен в отговора си. Първо въпроса за скоростта и доколко подготвена е ЕЦБ Защо бързаме толкова много? Вече използваме парите на Европейският данъкоплатец, за да чрез механизмът да подкрепяме банките. И трябва да използваме тази възможност да преструктурираме банковият, банковият сектор. И трябва колкото може по-бързо да а, стигнем до положение, където плащането на европейски пари е съчетано с а, способността на европейските надзорни органи да наблюдава доколко а, се използват тези средства за доброто структуриране на европейския банков сектор. И за това ние подкрепяме желанието на комисията да се пристъпи колкото може по-бързо към преструктурирането на банките, които се ползват от подкрепата на със средствата на европейския данъкоплатец. Тоест, въпроса е, за взимането на надзорни решения, които не са в противоречие с европейското законодателство. Обаче, колкото по-бързо преодолеем е, раздробяването на пазара, толкова по-бързо ще стигнем до единен пазар. Това е първо. Второ, въпросът за малките и големите банки, който беше повдигнат. Според мен, трябва да имаме двояк подход. Ако някой, изключим някои банки от европейския надзор, тогава има опасност едни банки а, да бъдат защитени от европейската предпазна мрежа, а други да бъдат оставени на националните предпазни мерки. Въпросът е колко здрава е тази мрежа, защото депозитите, както знаете, се прехвърлят от едни банки в други и това вместо стабилност може да създаде нестабилност. Трудно е значи, да направим подобно разделение на банките, големи и малки, и то би било рисковано. Трето, за колегиалните решения. Колегиумите са важен инструмент – Но като орган за взимане на решения, все още те не са доказали своята способност да атакуват фронтално трудностите, породени от кризата. Трябва да се избягва осложняването на процеса на взимане на решения. Като включваме те, а, а, колегиумите и техните решения, те трябва да останат елемент в сътрудничеството обаче. Колкото до възстановяването и оздравяването на банките, тук става дума за един процес, който има два етапа. В дългосрочен план трябва да възприемем подходът, възприят в САЩ. Той е така много интересен еталон, целеви показател, може да кажем, за създаване на подобна европейска система и за обхвата на отговорностите на органа, който ще е, отговаря за оздравяването на банките. Трябва в тази посока да се движим. Междувременно прави сте, че е, е, Европейският банков орган и Европейската централна банка трябва да работят в тясно сътрудничество. Е, единият правилник как да се разпределя от отговорностите, например. Според мен ЕЦБ трябва да подготви наръчник за надзорните органи в, цяла, е, в еврозоната. Някои елементи от е, този наръчник, от този правилник, които се отнасят, например, до оценката на риска и до инициирането на надзорни действия, е, ще бъде, е, е, така да се каже, слепващото вещество, което ще обедини в общ пазар всички елементи. Ще спра до тук. Благодаря. Игнацио. Госпожо председател, мисля, че въпросите бяха а, всички интересни и аз съм отбелязам 6. Ще ги групирам при а, отговора. Относно разбирането на местните пазари. Трябва да се запази известна близост до реалностите на местния пазар. Да бъдем близко до реалната економика. Това особено въжи за страните, където има много малки и средни предприятия, като Германия и Италия, например. Напълно съм съгласен с това. За това отговорът ми ще бъде близък до казаното от господин Ламбертс. Има предимства относно познаването, близостта, но има и риск. Ако сме прекалено близки до местните реалности, да пренебрегваме някои от по-общите изисквания и нуждата от равнопоставеност в е, Европейския съюз като цяло. САЩ има доста добри решения, но знаете, че те имат различни нива на местно и щатско ниво а, и на национално, а, на федерално ниво. Банковите изследвания показват, а, е, а, е, че няма равнопоставено отношение на двете нива, що се отнася до а, е, щатския надзор. Там нещата са по-меки, отколкото на а, федерално ниво. Затова трябва да се внимава за да се намери верния баланс е, между познаването от една страна и близостта до местния пазар и също равнопоставеността от друга. фонда за възстановяване и оздравяване. Не трябва да се бъркат кризисните фондове от фондовете за оздравяване, защото в кризисните фондове се включваха и спасителните фондове, които бяха много по-големи, отколкото оздравителните фондове. Всъщност този фонд не трябва да е чак толкова голям. Бяха споменати някои добри примери. И се направят опит за да се намерят решения с много малко прибягване до фондове. Те се опитват да намалят ефекта върху дънакоплатеца. Именно това искаме да постигнем, когато се създаде единен орган за преструктуриране. Използването на член 127 алинея 6 като а, правен инструмент, вземаме това за даденост, а, има правна необходимост, тъй като в договора е предвиден този инструмент а, за постигането на конкретна цел и наш дълг е да а, разгледаме този инструмент преди да преминем към други. Аз считам също а, това за възможност. 127 алинея 6 позволява на надзорниците да използват а, е, правомощия за вземане на решения, които са предвидени в а, а, закона. Това засилва позициите на надзорните органи. Ние имаме нужда от надзорници, които са достатъчно а, силни, стабилни, за да могат да вземат а, решения и можем да използваме. Трябва да видим с какви инструменти можем да постигнем тази цел. Относно това как ще действа механизма, господин Санчес Перейза зададе въпроса. Ние се запознаваме с международния опит и виждаме, че дори национално ниво има склонност към централизиране на всяка структура, когато решението може да се прилага повсеместно за всички банки или пък за отделни банки, но които са от особена важност. Тези два типа действия се поемат на централно ниво от надзорният съвет, но там са включени също и представители националните органи. Решенията, които се отнасят до местните реалности, които не са общо приложими, могат да бъдат децентрализирани, разбира се, с реципрочна информация, за да могат всички да бъдат информирани и да могат да бъдат предприяти конкретни надзорни действия от националните органи. Към въпросите на госпожа Тайсен и господин Гиголт. Вече беше даден отговор на госпожа Тайсен за наръчника, който трябва да се подготви от ЕЦБ като надзорник, но той трябва да е в пълно съответствие с това, което ще бъде изготвено от Европейския банков орган, тъй като това е записано като тяхна задача да изготвя такъв наръчник, който да е валиден за цели Европейския съюз. Трябва да сме по-конкретни в това как ще бъде организирана вътрешно системата. Ние ще работим съвместно и ще изготвим нещо, което да е съгласувано. За подочетността на еврогрупата и за оптин, какво е възможно и какво не. Еврогрупата ако имаме първоначално положение, при което само бъдат обхванати страните от еврозоната, тогава еврогрупата ще бъде решението. Страните, които се присъединяват към механизма за по-тясно сътрудничество с нас, трябва да се отчита това и когато се говори за отчетността, т.е. страните, които участват в по-тясното сътрудничество, трябва да бъдат включени. За оптин и какво е възможно и какво не. Аз не съм а, а, юрист, но ние не виждаме а, крайни а, гледни точки, що се отнася до а, правното основание относно Мерони и други аспекти. Можем да предвидим ситуация, при която може да е има широко използване на надзорния съвет. Само още три думи. Да, се опитах да ви приканя към приключване. Да, 15 секунди. Има напрежение, трябва да се намери оптималното съчетание между възлагането на дейности и отговорности на, надзорните, на надзорния съвет и гъвкавостта, с която разполагаме при организирането на управлението на надзорния съвет. Мисля, че трябва да се намери оптималното равномесие в това отношение, да се даде централна позиция на страните, които участват в тясно сътрудничество в надзорния съвет да имат право на гласуване. Може да обсъдим тази възможност, но трябва внимателно да видим дали има правни основания за това. Освен това, надзорния съвет искаме да получи редица други правомощия и всичко това се обсъжда. Съжалявам, че говорих толкова дълго. Да, искам по някакъв начин да насърчавам а, спазването на регламента, като гледам втренчено а, към говорещите, а, но не е много ефикасно до сега. Благодаря. ще говоря на, герм... на немски. Имаше въпрос дали не е вредна имаше нещо като национални купувачи. Това е вре... Е, важно е да се познават местните пазари. Ако ако аз сега трябва да упражня надзор върху италианска банка, първо трябва да се запозная с италианския пазар. Аз мятам, че когато ЕЦБ отговаря за надзор върху банките, тя трябва да поеме този надзор в по-голяма степен. Моето мнение е, че тези, които искат бързо да прехвърлят надзора върху ЕЦБ, имат малко по-различно разбиране на банковия надзор. Банковия надзор не е само едно общо решение. Ние, срещ... Ние вземаме хиляди решения годишно аз не виждам как един надзорен съвет ще взима тези решения бързо за 24 часа. Затова трябва да се ограничим само върху големите банки, които се нуждаят от по-голям надзор от Европейската централна банка. какво са системни банки и какво не са системни банки. Това е твърде сложно. Има една малка група европейски е, важни за системата банки. Има една голяма група от банки, които не са важни за системата и има една група, която е в средата. При обсъжданията имам чувството, че когато се мисли за групата от банки в средата, смятат се често, че трябва да се извърши рекапитализация. Но ние трябва в другата посока да мислим как а, можем да помогнем, ако се случи нещо с такива банки. Имаше и въпрос, ако се отложи решението, ако не стане до 1 януари старта, какво ще стане? Обратното ще стане объркване, ако, нямаме, ако имаме решение, което не е добро. И ако ЕЦБ отговаря за надзора, трябва да поеме този надзор – не трябва да има празнота, е, защото това е опасна ситуация, която трябва да избегнем. Ние трябва да тогава започнем, когато сме готови за това. Благодаря. Yes. Uh, uh, many, yeah. Да, uh, имате думата. Благодаря. Uh, най-напред ще се спра на възможността а, uh, да за включване или изключване в обсега на параграф 127.6. Не може да има изключение от изискванията на този, на този член. Това беше споменато от господин Анджелони. Защо бе, бе избрана тази правна база? Защото Европейската централна база има права, изпълнителни права, обаче те са ограничени само до членовете на еврозоната. Защото а, е, законите на Европейския съюз не предвиждат подобни изпълнителни права. И затова ние казваме, че а, е, в останалите случаи националното законодателство трябва да бъде основата за изпълнителните правомощия на ЕЦБ. Затова имаме така наречения оптин защото чрез поразумението за тясно сътрудничество страните членки предоставят на Европейската централна банка изпълнителни права, от които тя се нуждае. И сега стигам до въпроса за решението на Рони и Европейската централна банка. Защо има разногласия между юристите по този въпрос? Това не е за очудване. Ако имаме двама адвокати, обикновено ще чуем три различни мнения това решение не се отнася до Европейската Централна банка, защото господин Анджелони го посочи. Централните банки имат изпълнителна власт, които им дават договорите. В случая на Мерони става дума за делегирани права. А Европейската Централна банка няма нужда от делегирани права и за това това решение не въжи за нея. Има един случай, когато е, може би ще са необходими делегирани права, когато става дума за страни не членки на еврозоната. И както беше казано, член 127 6 параграф изчерпателно разписва механизма, по който на Европейска централна банка могат да се представят, предоставят права на надзор. А, как да решим този конкретен въпрос? А как разбирам аз изискването на 127 член 6 параграф? Нови задачи, нови правомощия могат да се възложат на Европейската централна банка само чрез промяна на договорите. Но договорът не казва, че банковият надзор не може да бъде предоставен на друга институция, както ЕБО или някакъв европейски банков орган или някакъв друг орган. И сега въпросът на Свен Гиголд. Каква е друга възможност имаме? Знам, че а, да правим завой а, в това отношение не е, а, политически приемливо. Но аз мисля, че а, може да намерим решението в, в член 152. Както казах, 127.6 се отнася само до Централната банка, докато 152 може да се отнася и до други институции. Тоест, той може да се приложи към Европейският банков орган. Обаче, ако не искаме да го предоставим, тези права на, на Европейският банков орган, тогава може да създадем нова институция и тогава да избира между в дилемата вътре-вън, opt-in, opt-out. И то по силата на изискването на 152 член, там къде там се предвижда единодушие. Но има една интересна разлика между него и 127. По 152 се иска съгласието на Европейския парламент, докато 127 се иска само мнение от Европейския парламент, становище. Това е единствения случай, където се намаляват правомощията на Европейския парламент и не се иска неговото съгласие. Тоест, ако имаме една нова институция, която да има надзорни функции, в един подобен съвет, могат да участват всички страни членки и да взимат решения по тези въпроси. Това може да стане по силата на член 152. Той също предполага известни ограничения, но все пак той е предлага една альтернатива. Сега да кажа нещо за въпроса на кой има върховенството. Мисля, че по този начин няма да решим проблемите, колкото и да ни се иска. 129 член, първи параграф ясно казва, че управителните органи на ЕЦБ са управителният съвет и изпълнителният съвет. Тоест, договор вече предвижда кой може да взима решенията в ЕЦБ. В член 151 се казва, че протоколите имат същата стойност, както договорите. И тук принципът на върховенството може да се прилага само когато това дума за различни банки. Обаче договорът не предвижда подобно разграничаване. И така, за жалост, въпреки че ми, би ми се искало да използваме подобно решение, но мисля, че този принцип за върховенството не може да бъде приложен, когато става дума за структуриране на правомощията на ЕЦБ. Благодаря. Това беше извънредно, извънредно интересно разискване. Ако искате допълнителни, да дадете допълнителни разяснения, може да го направите писмено, а сега продължаваме с следващото изслушване. Okay, if you could sit, take your seats. Ако обичате, заемете местата си, за да продължим работа. Okay. Thank, thank you very much to our... Благодаря на членовете на нашия панел. Съжалявам, че трябва да ви изритаме от залата, защото е необходимо да продължим. Предстои ни едно доста продължително изслушване във връзка с банковата криза. Сега е, ще обсъждаме въпроса как е, е, да се помогне на банките в кризата. Гунар Хокмар давам думата. След това имаме трима души. Бо Лингрен, доктор Гюнтер Франк и Кристиан Клаузен. И след това ще имаме време за свободна дискусия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на панела за това, че приеха нашата покана. Това е една от е, най-важните части на единния правилник, според мен. Е, е, въпрос, който трябва да обсъдим, за да гарантираме една максимално динамична банкова система. Има няколко въпроса, които трябва да бъдат обсъдени. Бих приканил нашите членове на панела да се спрат на тези въпроси, на тези най-важни въпроси. Нещо, което е по-скоро обща забележка. С него ще започна. в нашите дискусии често се казва, че трябва да се опитаме да избегнем кризите в бъдеще. Но трябва да кажа, че трябва да сме сигурни, че каквото и да правим, ще има и други кризи. Може би различни по характер, различни по същината си, но ще има кризи. Така че не е въпросът дали ще има кризи в бъдещето. Въпросът е как да бъдем по-добре подготвени, максимално подготвени за тези бъдещи кризи и как да се справяме с тях, когато те настъпят. И може би най-важното е как да излезем от кризите в най-добро състояние. Защото трябва да приемем тази реалност. Трябва да се примирим с нея и колкото по-добре сме подготвени, по-лесно можем да взимаме решения, импровизирани решения в разгара на кризата, толкова по-добре. И за това очаквам членовете на панела да ни помогнат с намирането на отговори на тези въпроси. Един от въпросите е следният. Кризите са различни. Имаме примерно случаите, когато една банка е в кризисно състояние и а, другата а, крайност, когато имаме системна криза, от която са засегнати всички банки. И между тези две крайности имаме цял спектър от други възможности. Едно е да имаме проблем с една банка. В такъв случай, според мен, това е много по-различно и по различен начин трябва да подхождаме, от когато става дума за системна банкова криза. Значи едно е да се опитаме да защитим отделната банка, друго е да се опитаме да гарантираме цялата система, да защитим вложителите, да защитим влоговете им. Но не може да подхождаме по един и същия начин към тези въпроси, трябва да определим какви са приоритетите ни. И според мен най-важно е да защитим банковата система като цяло. Това е предварително условие, за да може да защитим колкото е възможно по-добре данокоплатеца и вложителя. И това е един от въпросите, който ще представя в тази комисия. Трябва да се възползваме от възможността за публична интервенция в, полза на стабилността, когато имаме банкова криза. Защото това трябва да бъде задачата на всички задачи. Защото цената, която трябва да платим, ако не го сторим, ще е много по-висока. И може да има катастрофални последици, ако не направим това, което е необходимо. както често се казва, единството, от което трябва да се боим е страхът. Това се отнася и до банковата криза. Трябва да сме е, сигурни, че можем да се борим с страха, да се борим с липсата на доверие, които са огромни проблеми по време на една банкова криза. И затова бих искал нашите членове на панела да се спрат на въпроса как да се справяме с различни видове кризи и какъв инструментариум ни е необходим, е, за да е, го сторим успешно. Също така, как да финансираме оздравяването на банките е въпрос, който трябва да бъде обсъден. Как да използваме Берлин 2? Знам, казвал съм много пъти, че е, Берлин 2 е чудесен инструмент, докато не се наложи да бъде използван. И тогава възникват проблемите. Как да използваме берлинския инструмент? Без да създадем повече проблеми, отколкото се опитваме да решим. Колкото до финансирането на оздравяването. Очаквам да чуя доколко уместни а, е, са фондовете отделени за решаване на проблемите на банковата криза. Трябва да а, е, чуем мнение а, за това какви суми, от какъв порядък суми са ни необходими за преодоляване на кризата. Реално ли е, да искаме да получим подобни суми? може ли да го понесе економиката, може ли да го понесе обществото. Казвам това, защото за да имаме достатъчно финансиране на оздравяването на банките, трябва да знаем кога и как да използваме средствата, но трябва да знаем и какви са ограничителните условия при използването на тези фонд, оздравителни фондове. Това също е много важен въпрос. И бих предложил а, да имаме предварително финансиране, ексанте, както се казва. Но как да проектираме една подобна схема за финансиране в страните членки? Някои страни членки имат огромни дългове и как да калибрираме финансирането на техните економики. Надявам се да чуем мнения по някои от тези въпроси. Разговора за това какво е необходимо да направим опира до това, че когато направим нещо, смятаме, че изведнъж сме решили проблема, но трябва да разговаряме за това как да решаваме проблемите, когато те възникнат, а те ще възникват. Радвам се, че членовете на панела приеха нашата покана и очаквам с нетърпение предстоящото изслушване. Благодаря. И сега първо ще дадам думата на Пал Лингвен, генерален директор на Централната дългова служба на Швеция. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз бях министър и преди 20 години управлявах разрешаването на финансовата криза в Швеция. С толкова много законодателство, свързано с банковия сектор, за мен е необходимо да се извърши задълбочен анализ на банковата система и националните економики. Например, един инструмент за спасяване на банките от кредиторите би увеличил разходите и се би имал ефект върху економиката. Предложението за директива показва, че е необходимо да има една добра функционираща банкова система. Банките трябва да се разглеждат като система. Трябва да има достатъчно предлагане на финансиране в страната. Трябва да има достъп до финансиране. Ако имате добра капиталова основа, но няма финансиране, това не е добре за економиката. Това е отправната точка. Необходимо е да се разберат тези две неща. И тогава можем да кажем също, че е една системна криза, каквато преживяхме преди 20 години в Швеция, трябва да се разрешава по различен начин от криза, която обхваща една отделна институция. Разбира се, зависи от мащабите на институцията, но системните кризи са напълно различни. Те трябва да се разрешават по друг начин. Някои от инструментите в директивата не могат да се прилагат в тези случаи, други, вероятно, липсват и трябва да бъдат предвидени за решаване на кризата. Необходимо е да има предвидена гъвкавост. Ако има криза на системата, неизбежно е правителствата и централните банки да се намесят за разрешаването на кризата. Не можем да оставим този въпрос на оздравителен орган а, да решава тези проблеми. При системна криза правителството трябва да е ангажирано и да предприеме действия. Те трябва да предприемат бързи и прозрачни действия. Дори когато има дългова криза, такава каквато имахме ние и каквато преживяват много европейски държави днес, трябва да има една добре функционираща банкова система, защото това ще помогне за разрешаването на економическите проблеми и ограниченията в бюджена, бюджета. Правителствата трябва да се заемат с системните кризи, те трябва да имат повече правомощия, които да се съчетават и с останалите налични инструменти. Инструментите, които бяха използвани през 2008 година на европейско ниво, вече не са включени в директивата, например гарантирането на финансирането можем да изключим, че за да има финансиране при специални ситуации, е необходимо да се гарантира финансирането, да има такава намеса, да бъдат предложени финансови инжекции. Банковите кризи, както показва моя 29 годишен опит, не се нуждаят от политическа... Твърди се, че те не се нуждаят от политическа намеса, но тъй като проблемът е политически, е необходима такава намеса. Необходимо е да се поеме контрол по един или друг начин от фалиращите банки. И тук има, може да има различия, но правителствата трябва да имат правомощието да поемат дадена банка, ако има риск от разпространяване на а, проблема върху цялата банкова система. Трябва да има възможност за капиталови инжекции, както и за временно поемане на собствеността върху банката. Но това е свързано с а, а, моралния риск. Защото когато се загуби контрол върху банките, става ясно, че трябва да се предприемат действия, които да не допуснат подобно действие. Така се намалява моралния риск. Освен това, те искат да имат достъп до публично финансиране. 4-5% от БВП бяха използвани за целта за решаване на кризата в Швеция. Беше поета собствеността временно от държавата и това ни помогна в голяма степен. Но в последствие ние получихме обратно всички средства, които бяхме вложили в разрешаването на кризата. Благодаря ви много за вниманието. Председателката, благодаря. Сега професор Гюнтер Франке има думата. Благодаря, госпожо председател, за възможността да споделя с вас някои от мисли. Искам да се спра на четири ключови въпроса. Както господин Линген вече, вече каза, много важно е да имаме гъвкав инструмент за оздравяване. Тъй като а, в условията на криза може да се сблъскаме с много различни проблеми и се съмнявам, че може да имаме така правила, които да обхванат всички случаи. Затова съм е, се радвам, че инструментът за оздравяване примерно допуска създаването на мостови е, инструмент или институция или не, в зависимост от е, естеството на проблема. С удивление прочетах в предложението за директива, че независимо от това дали една банка е голяма или малка и дали има значение за банковата система като цяла, оздравяването трябва да въжи еднакво за всички. В Германия ние имаме, разбира се, кооперативен сектор, имаме сектора на спестовните каси и а, имаме инструменти за оздравяване на банките, които изпитват проблеми. И сигурен съм, че това става много по на по-ниска цена, отколкото би го правила една държавна институция. Затова смятам, че оздравителният орган трябва да бъде гъвкав, да се прилага, ако банката има системно значение, ако не, трябва да бъде оставена на регионалните банкови органи и асоциации. Вторият въпрос а, за възстановяването чрез обществени фондове. Мисля, че то е желателно, Разбира се, цената на кредитите може да нарасне в бъдеще, но и това е труден емпиричен въпрос. Надяваме се, че ако имаме един по-диференциран подход към сигурността на банките, ще можем да отговорим на различните вкусове и да намалим обща цената на капитала един важен въпрос. Ако трябва да прибегнем до спасяване на банките с средства на дънокоплатеца, трябва да внимаваме да не увеличим системният риск. Е. Трябва а, а, трябва е, е, институциите, е, което имат систем, които имат системно значение да участват в този процес. Сега тук става дума за един така счетоводен трик. Не става дума когато става дума за банкови, за дълг, който се използва за спасяване на банката, в случая се прехвърлят пари от единия джоб в другия. Надяваме се, че няма да имаме нужда от подобен оздравителен инструмент, тъй като той ще бъде доста скъп. И трябва да не поощряваме банките да го използват. Тъкмо напротив. Трябва да обърнем по-голямо внимание на превенцията – трябва да ги насърчаваме банките да да а, а, имат дълг за а, а, възстановяване, още преди да се пристъпи към оздравяването. В такъв случай а, ще избегнем а, а, разходите по оздравяването. Но при това положение трябва да сме сигурни, че дългът, свързан с спасяването на банката, не е свързан с други а, институции, които имат системно значение. Нещо почетая още нещо, един въпрос и едно предизвикателство. Тук се говорим за оздравяване, което разбира се е важен инструмент, но ако преживеем а, някакъв шок, нещо като инфаркт, и се окаже, че банките не са подготвени за него, окаже се, че оздравителните органи не са достатъчно подготвени, трябва да вземем решение примерно за два дни, да кажем от петък вечер до понеделник заран. И когато разговаряте с лицата, които са свързани с това, те казват, а, това е абсолютно невъзможно за два дни да се създаде бизнес план или възможност за оздравяване. И затова се съмнявам, че цялата процедура за оздравяване може да бъде ефективна, така както тя е сега разписана. Мисля, че трябва да помислим повече за превентивните действия. Това значи, да се опитаме да избегнем този а, а, проблем, а именно прекалено скъпите оздравителни мерки. Благодаря. Кристиан Полсен. Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за поканата да участвам в това изслушване. За мен е голяма чест, че съм тук. Режимите за възстановяване и оздравяване, според мен, са най-важният регламент на Европейския съюз, който се разглежда в момента. Говоря от е, името на големите и малките банки, които действат на едро или на дребно, тъй като представлявам Европейската федерация на банките. Те осигуряват съвместно близо 20 000 милиарда евро заеми. Инвестираме, също финансираме развитие, Подкрепяме режима за възстановяване и оздравяване, защото биха позволили да се възстановят банките, без да, да се уврежда системата или економиката като цяло. Освен това, се намалява нуждата от а, използване на средства на дънакоплаците. Искам да подчертая три неща. На първо място, трудно и сложно е, за това тази проблематика трябва да бъде максимално упростена. Знаем, че кризите стават бързо, за това е необходимо да има мерки, които да се предприемат бързо и за това регламента трябва да е твърд, но гъвкав, както каза предишния оратор. Не са ни необходими хиляди подробности, които да предвиждат всяка ситуация, която може да възникне когато кризата настъпи, нещата ще изглеждат по-различно, отколкото сме си ги представили и една, един детайлен регламент би забавил нещата, вместо да ги ускори. Освен това, регламентът не трябва да бъде по-дълъг от 20 а, страници и трябва да съдържа достатъчно гъвкавост. Не бива да се забравят а, разликите между а, криза в една банка или в цялата банкова система. Банките, които са под стрес, трябва да използват различни механизми, но механизъм като Белин би бил опасен, тъй като това би повлияло на цялата система. Ако бъдат засегнати само една или две банки, ситуацията е по-различна. В такъв случай една ясна, прозрачна рамка трябва да бъде а, приложена. И тук а, упростяването е от особено важност. Относно възстановяването, тази част а, в новия режим е особено важна. За действащите механизми трябва да са на лице, те трябва да са ясни, добре хармонизирани. А, новият регламент а, трябва да отчита факта, че банките винаги ще ще имат а, а, свои а, капиталови а, нива, които са над а, а, тези, които са необходими. А, управата ще направи всичко възможно да не използват нито оптин в е, етапа на оздравяване на банката. ако не бъдат нарушавани твърдите механизми за действане, трябва да се използва познанията на управляващите органи на банките, тъй като те са най-добре запознати с вътрешното положение на банката. Трябва да се използват наличните инструменти, стратегиите трябва да се изготвят от менеджмента. Това трябва да е абсолютно ясно. Третото ми послание е да бъдем ясни, що се отнася до Бейлин. Когато бъде нарушен механизма за оздравяване, трябва да се поеме отговорност за банката и трябва да са налице нужните инструменти за това. Могат да се излекат много пулки от американския модел и какво става, когато една банка се окаже нежизноспособна. Трябва да има достатъчно капитал, може би ще се наложи е, и междинна банка. Банките е, рядко подкрепят идеята за Белин. Е, това може да е странно, но този Белин позволява на банката да уреди проблемите с баланса си, да продължи да обслужва клиентите си чрез междинната банка и да се избегнат шокове на, върху системата като цяло. Трябва да се обсъди как да се създаде бел-ин, трябва да има ясен инструмент за бел-ин, всички да са наясно предварително кои инструменти могат или не могат да се използват, иначе ще има несигурност. Ако повече пасиви бъдат включени в бел може да има ефект върху системата системните пасиви трябва да се изключат, например, краткосрочен дълг с падеж повече, по-малко от 3 месеца, както и деривати, дори по-големите депозити. След това трябва да се включат привилегированите необезпечени финанси, Криза, премията за риск за Бел Ин ще гарантира, че инвеститорите ще определят цената на съответните нива на риск и ще заделят нужния капитал за това. Трябва да се гарантира прозрачност и равнопоставеност, за това трябва да се претегли добре риска, трябва да се включат като Белин минимални суми 9-10% капитал, 9-15-10% Белин банките ще поемат 15-20% от имплицитния капитал, което ще е достатъчно за разрешаване на проблемите на фалиращите банки. Трябва също да се отчита и нуждата на малките банки с ограничен достъп до пазара за финансиране – Трябва да се отчита и състоянието на финансирането на капиталовите пазари. Не трябва а, да се прибързва. И в заключение, ние подкрепваме инициативата за възстановяване и оздравяване на банките. Най-важното от наша гледна точка е нещата да са прости, на второ място да се да се създадат ясни, хармонизирани задействащи механизми, да се позволи на онези, които познават бизнеса най-добре, да а, решат проблемните банки и на трето място да има яснота а, относно bail in и включването на специфична а, на категория. Всичко това се изисква от принципа на разумното банкиране. Благодаря. Има ли някой от докладчиците в Сянка или Гюнер, които искат да поставят въпроси? Филип има думата. Благодаря. Въпросът ми е към господин Клаузен. Можете ли да ни кажете нещо малко повече? Защо смятате различните инструменти като допустими или недопустими а, за възстановяване на банките? С с, обществени средства? Това е прост въпрос, може би веднага да му отговорите. Както казах, поумняхме. И за нас сега е ясно, че всички пасиви не са от системен характер. Краткосрочните пасиви така или иначе изчезват бързо. Големите депозити също имат системен характер, тъй като те са свързани с корпоративният сектор. Деривативите също имат системно значение. И остават само един а, типичен, а, една типична категория. Когато а, обозначим подобен клас, когато инвеститорите купуват, те знаят, че има риск и искат рисковия капитал да го покрива. Тогава институциите ще знаят какъв е рискът и ще отделят капитал, за да могат да посрещат съответните системни проблеми. Уф. Моя въпрос, е, на моя въпрос части вече беше даден отговор. Аз исках да знам следното. Опитваме се да защитим дънокоплатеца, но разбира се, пенсионните фондове инвестират в тези инструменти е, и е, в известен смисъл те също ще трябва да плащат. Как ще избегнем това? На практика, когато вече капитатът не е на лице, а за това говорим, когато става дума за оздравяването, капиталът вече е изработен, е, е изчезнал, в такъв случай трябва да преминем към фондове за възстановяване. Трябва да установим а, кой инструмент ще бъде използван и онези, които е, съсобствените на този инструмент ще го знаят и онези, които пенсионните фондове, които инвестират в него, ще знаят, че поемат риск. Този риск може да бъде квантифициран и съответно да бъде отделен рисков капитал. Капитал за, капитал за а, е, посрещане на риска. Ако не направят това, ще могат да понесат неочаквани загуби. А, нека аз бъда малко така нахална, ако мога така да кажа, и аз задам да един въпрос. Каква ще бъде цената на тези фондове за спасяване на банките с пари на данокоплатеца и на кредиторите? Изяснил ли е някой от вас въпросът как да се отнасяме към капиталовите изисквания? Примерно за Питам се за застрахователните компании, защото сега когато става дума за спасяване а, на а, акционер, когато става дума за акционерен капитал, а, използваме а, директивата платежоспособност 2, така наречената Solvency 2. Смятате ли, че а, ще могат да инвестират и застрахователните компании тук? И наред с това, смятате ли, че като имаме предвид сложната иерархия на тези инструменти, вие казвате, че решенията са прости, но ние не искаме различни решения на различни нива, но макар че в преста вече се появяват съобщения, че се създават нови и нови слоеве в тази структура, етажи в тази структура. може да се окаже, че сме собственици на нещо, което е доста опасно и макар и да има и други преди вас за опашката, може да бъдете хванати неподготвени. Това го, го задавам във връзка с това, което записа Вулф. Uh, uh. Да, бих могъл да коментирам. Действително, ще има определена цена. Ако банковия сектор се нуждае от 3 трилиона капитал, включително всичко, което е предвидено към момента, 200 хиляди милиарда евро, плюс допълнителни 3 трилиона, този рисков капитал, ако е на лице, трябва да има прозрачност, яснота тези, които инвестират, трябва да са наясно, че поемат определен риск. Между 44 и 80 базисни пункта. Причината, поради когато цената не е по-висока, че ако банката фалира, те ще имат много ниска капиталова база между 12-14% капитал. Всички крупни фалити на банки, които наблюдавахме, това беше по същество загуба. Новият този капитал обаче сега няма да бъде загубен, а ще бъде запазен като нов капитал за банката. Не е необходимо да има различни нива. След капитала имате бел Ин, иначе ако се добавя допълнителни нива, нещата се осложняват допълнително. Затова трябва да има един инструмент и този инструмент бъде въведен постепенно. Тези трилиони, за които споменах, не могат да бъдат събрани светкавично дали общите разходи за банката се нарастват или не, не е ясно. При секуритизацията с много траншове виждаме, че при диференцираност на траншовете има по-низки разходи. Затова можем да вярваме, че дори в този случай, ако имаме допълнителни видове капитал, това ще снижи общата цена на капитала. За Бейлин дълга официалните лихвени проценти в някои банки са високи, защото има потенциал за намаляване при криза, отколкото към увеличаване. Но много е опасно да се вземат а, а, тези лихвени проценти question which we have not really discussed is, of course, to what extent do we как можем да приемем заместване на основният капитал с белин капитал. Заместването Това е въпрос, който трябва да бъде обсъден задълбочено, тъй като това е свързано и с определенето на това дали банките проявяват интерес към бейлин или, но, или не. Запасите са също толкова рискови, колкото и дълга бейл-ин. Това не е допълнителна категория – а, по-скоро по-близка до запасите. Относно разходите, очевидно е, че банка, която има добър, добра капиталова база, както и инструменти, които могат да бъдат е, използвани за бейл-ин, може да се намалят разходите. Трудно е да се каже точно как ще се развият обаче разходите, аз считам, че това ще е известен разход и за обществото. Бел-ин лесно може да се прилага, ако сте подготвени, ако знаете какво се очаква, ако има една единна институция, която да е засегната, но когато става дума за системата като цяло, може да има изключения за различни видове капитал, може да има институции, които са подготвени по един начин, други по друг, но за да използваме инструмента за bail-in при криза на системата е много по-трудно и дори може би не е реалистично. Затова трябва да разглеждаме тези а, два случая. Системната криза е по-скоро в а, правомощията на държавата. И Гюнер има въпроси, после а, Оле и Филип. Но ако искаш сега думата, я имаш. Благодаря. Не искам да създавам конфликти помежду ви, но би било интересно да чуем за как... къде не сте съгласни помежду си. Мисля, че би било интересно да изтъкнем тези различия помежду ви. А тогава по-лесно ще видим къде са проблемите. Второ, както Клаузен спомена, плановете за оздравяване. Би било интересно да чуем от вас, както и от другите, как гледате на плановете за възстановяване и оздравяване, на какво ниво трябва да бъдат те. Това второ. И трето, въпроса, който току-що споменахте. Въпроса за Бейлин и за институциите, които имат системно значение. Всички знаем какво представлява риска, освен когато трябва да го дефинираме. В някои случаи може да става за институция, в друг случай може да се отнася до правилата, които използваме на пазара. В трети случай проблема може да бъде самия страх, както вече се каза. И ако банките ще дават, кредитират по-малко другите банки, тогава някой друг трябва да им даде с пари. Ако застрахователните компании не дават заеми на банките поради проблеми с платежеспособността, тогава други ще трябва да им дават заеми. И тогава е, стигаме до друг системен риск, където институции от различен вид, стават инвеститори. когато приближава кризата, тези институции се боят да дават заеми на банките. Подобен огромен проблем имахме в кризата 2008 година. Никой не искаше да дава заеми на банките. Кредитите бяха напълно замразени. Аз в никакъв случай не оспорвам полезността на инструментът Бейлин. Той може да бъде много ефективен, за да се види колко е подготвена една банка, доколко е подготвена. Но, господин Клаузен, вие споменахте, че е, някои видове капитал трябва да бъдат изключени от е, Бейлина. Интересно би било да чуем от вашите колеги в панела кои видове капитал трябва да се изключат. Преди да проверим, е, преди да преминем към отговорите, има ли още някой, който би искал да зададе въпрос? Филип. Във връзка с това, което господин Клаузен каза, ако изключим всички краткосрочни инструменти, няма ли да потикнем банките да се финансират колкото може повече краткосрочно? И каква ще е цената за обществото на подобна практика? Вие казахте каква ще е цената, ако не го направим обаче а, разходите няма да бъдат понасени от същите лица в двата случая. Ако имате въпрос, задайте го сега, за това ще имаме достатъчно време за отговори от страна на членовете на панела. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към господин Лунгрен. Вие бяхте един от ключовите е, участници в спасяването на шведската економика. Аз бях тогава член на парламента, мисля, че и Гунар беше депутат. Не мога да кажа, че свършихме добра работа, но имахме добри планове за възстановяване на шведската економика. И затова бих искал да ви попитам. Прочетах едно интервю с вас преди няколко дни, в което вие изказахте много критично е, относно банковият съюз и това, което става в момента в Европа, опирайки се на собствения си опит, разбира се. Бих искал да знам защо сте толкова критичен е, към нашите намерения и каква е альтернативата. Сега може би е време да чуем отговорите. Кой ще бъде първи? Давам ви думата. Благодаря, госпожа председател. Много прост въпрос. Каква е альтернативата на банковия съюз? Надявам се, че когато му даде времето, ще имаме и различни други съюзи в рамките на Европейския съюз. Аз съм за Европа, затова се, съм член на партията, в която членувам. Но политиците в Европа трябва да обсъждат острите текущи проблеми, примерно проблемите на испанските банки като същевременно обсъждат структурните въпроси, как да създадат нови европейски структури. Но мисля, че това в момента а, не е продуктивно, не е полезно, защото трябва първо да се решат острите а, актуални проблеми. А, ние а, имаме различен поглед. Разбирам, че някой казва, че спасяването на банките, така наречения Бейлин, може да е полезно, но от друга страна то има определена цена за обществото и въпросът е то готово ли е да поеме тези разходи. Вие не знаете и аз не знам, до известна степен имаме различно мнение по този въпрос. По това може да не сме съгласни, но по какво сме съгласни? Съгласни сме, че ни е необходимо сравнително просто, прозрачно законодателство, Необходима ни е гъвкавост, която дава възможност на правителствата, когато възникне системна криза, да решават проблемите. И не трябва да се забравя, че когато става за банките, за, които са прекалено големи и не може да им се позволи да банкротират. В Швеция, например, имаше банка, която беше достатъчно а, голяма, не много голяма, но след фалита на Lehman Brothers а, а, тя също а, застрашаваше с системна криза, ако и се позволи да изпадне в неплатежеспособност. Благодаря. Въпроса за група банки и отделни банки при възстановяването. Из, изключително важно е да се решава въпроса на ниво група банки, отколкото отделни банки особено когато става да дума за банки, които оперират в няколко страни. По-рано господин Енрея също а, говори за това, че е важно нещата да се вършат добре от а, колегиума надзорници. А, страните домакини трябва да е, извършат нужното, за да гарантират сигурността на банките. Но има много планове за възстановяване, които са твърде обемисти, хиляди страници. Това създава проблем. Затова трябва решенията да бъдат търсени на групово ниво колегиума от надзорници или отделен надзорен орган трябва да са а, тези, които се занимават с проблема. Директивата за капиталовите изисквания номер 4 не допуска някои решения. Пасивите на системата има такива банки, които разполагат със средства. Тези, които предоставят пари на, на банката, не искат да ги загубят, независимо под каква форма са те, депозити или други форми. За системния риск трудно е да се дефинира но ние разбрахме, че когато не се осъзнава риска, когато не е ясно откъде идва той, ако не се задели капитал, тогава се създава риск за системата, тъй като загубите не могат да бъдат поети. Но ако се знае откъде идва риска, тогава може да се задейства капиталовия буфер и да не се допусне разпростиране на проблема в цялата система. Т.е. за целта са необходими капиталови буфери и ясно определене на източника на риска. Вие казахте нещо за плановете за възстановяване. Дали действат или добре, остава да се види. Федералния резервер бяха доста разочаровани, след като видяха какви са плановете за възстановяване, предложени от банките в САЩ защото те не предлагаха решаване на проблемите. Затова трябва да видим на практика как ще действат тези решения. Кой трябва да предоставя заеми на банките? Кой трябва да отпусне средствата за банките? През 2001 избухна един от балоните, но реалната економика не беше засегната, защото тези загуби бяха поети от домакинствата, а не от системата. През 2007 ние считахме, че банките, банките са се освободили от риска чрез секюритизацията, но това се оказа, че не е така и това беше проблемът. Когато има неизпълнение, Банките и застрахователните компании не са засегнати, но са засегнати домакинствата. Затова инвестиционните фондове, чрез пенсионните фондове, са тези, които са засегнати. Какъв капитал да бъде изключен? Вие казахте, че трябва да има възможности за арбитраж на пазара – ако държавата каже, че защитава определен тип дълг, а друг не, тогава банките незабавно се приориентират към дълга, който е защитен. Ако изключите краткосрочния дълг, въпросът отново опира до това дали да бъде изключен до 100% или 85%. Ако дадете средства на краткосрочна основа на дадена банка се поема риск 15-20%, за да се обесърчи подобно краткосрочно предоставяне на заеми. За финансирането за възстановяване, от една страна считам, че се нуждаем от фонда за оздравителни мерки, но сумата е нещо допълнително, което трябва да се разреши. Средствата трябва да са достатъчно много, за да могат да поемат загуби при неизпълнение от страна на банките. Данакоплатецът е основният застраховател в света. Съгласен съм, че трябва да има фонда за оздравителни мерки 80-100 милиарда евро, например. Бо. Кратък коментар на казаното от професор Франке. Вие казахте, че през 2000-2001 година загубите бяха поети а, от домакинствата, но тогава балонът не се дължеше в такава степен на вземането на заеми. Ако домакинствата ако домакинствата поемат разходите, такава беше ситуацията в Швеция, сега е така в Испания, преди беше така в, в САЩ, но това е много опасно, защото ще ни доведе до ситуацията, която наблюдаваме сега в Испания, която изисква много строги бюджетни ограничения. Гюнер, искате ли да кажете нещо допълнително, да поискате нещо допълнително от панела експерти? Аз ги попитах в какво не са съгласни един с друг, но те бяха много любезни. Инструмента за Белин, който обсъждаме вече многократно, ние все пак искаме да обсъдим и възможността за временно поемане на собствеността от държавата и как трябва да се уреди този въпрос законодателно. Мисля, че казах в моето изложение, че когато става дума за действие на правителствата, те могат да използват инструментите, които сметнат за уместни, така както го направи Швеция. Трябва да, те да поемат собствеността, ако това е в интерес на обществото, трябва да или пък да вложат средства. Обаче в случая на възстановяването вече банката я няма. При оздравяването ще има нов управителен съвет, нови собственици Въпросът е банката да не престане да предлага абсолютно необходимите си услуги, които предоставя на обществото. И затова фазата на възстановяване е особено важна. Като имаме предвид станалото до сега, управленията на банките, управата на банките ще имат предвид нуждите не само на възстановяването, но и на оздравяването. И а, тук става дума за поемането на по-големи рискове, когато това е необходимо и властите, държавната власт трябва да има предвид това. Съчувствам на Съгласен съм с това. Ако имаме положение, където е необходимо оздравяване, необходимо е необходимо пари. А кой дава парите? Може да е правителството, може да бъде в формата на правителствена гаранция, но така или иначе не можем да избегнем временно поемане имплицитно или експлицитно на собствеността от държавата. Въпросът е, Възможно ли е възстановяване на а, сложените средства? Може ли а, до известна степен да накоплацата да си възстанови дадените средства? А, в, в Германия опитахме това, когато ставаше дума за банка, която оперира с а, недвижимости. Мостовата институция изплати, доколкото е възможно, загубите, понесени от държавата. тоест, трябва да обсъждаме и тази възможност за възстановяване на вложените средства. Както казах, решението добри и лоши банки, когато една банка се национализира и когато тя временно стане е, държавна собственост, подобно нещо видяхме в Швеция, подобни примери имаме и в Ирландия – по тази причина САЩ се отказа от първоначалното си намерение да купува а, така наречените отровни активи. Но когато става дума за а, банк, за а, пазара, борсовия пазар, в даден момент, когато има капиталова неадекватност на банката, банките се боят да дават кредити. Примерно, държавните облигации, те трябва да се оценяват реално, а не на 100%. Трябва да видим какво е положението. Ако не се появат частни инвеститори, трябва да се намеси държавата. И естествено, като се намеси държавата, трябва да поеме отговорността на съответната собственост. Благодаря. Много интересно разискване. Радвам се, че можах да се получи разговор. Ако има допълнителни разяснения, които искате да дадете, може да ни ги изпратите в писмен вид. Ще се радваме да ги получим и ще ги бъдат раздадени на всички депутати. И сега трябва да минем към следващия панел. Е, Даниел Грос, директор на Центъра за европейски политически изследвания. Първо Даниел или ако, освен Марио, ако не иска да говори първи. Надявах се, че Марио ще говори първи. А пък аз след това да го критикувам, казва Даниел Грос. Малко съм объркан, трябва да призная, след а, тази дискусия, която изслушах току-що. Особено, когато се използваше а, термина системен. Какво означава системен? Аз разбирам какво означава това на национално ниво, но ниво еврозона или европейско е, ниво е нещо различно. Затова, когато говорим за оздравителни мерки, основният въпрос е, е каква рамка имаме предвид. Дали е такава, която се базира на националната отговорност или такава, която се базира на пазара в еврозоната или нещо, което се нарича банков съюз, тъй като много банки или банкови групировки, които са системни за, на национално ниво, не са такива на ниво Европейския съюз. Например, испанските банки. Мога да дам пример като защото те са системни за Испания. Ако бъде засегната европейската система, ще бъде сериозен удар, но не чак толкова голям проблем, например, в еврозоната. По, колкото по-високо е нивото на пазара и органа за оздравяване, толкова по-диверсифициран е риска и толкова по-възможно е да се прилагат а, режими за разрешаване на проблемите а, и за използването на бел ин На национално ниво може да има много искове Де-факто обаче има и политически последици. Наблюдаваме това в Испания, други държави членки. Ако инструментите Белин помагат на пенсионните фондове и други, правителство казва, това е прехвърляне на парите от левия в десния джоб. Ако ги дам на банките, те ще ги предоставят на пенсионните фондове Ако целта е да се спаси а, обществения сектор, а, тогава може би трябва да се обсъди въпроса за бел и инструментите. На национално ниво е много трудно да се избегне ситуация, при а, която инструментите бейл-ин, които се използват от националните банки, ще бъдат държани от националните институции, домакинства, пенсионни фондове, тъй като те са най-близки и познават рисковете най-добре. Наблюдаваме това също в Испания, както и други страни. Ако имаме по-европейски подход, ако можем да гарантираме, че наличието на е, инструментите Белин са разнообразни и европейския портфел от Белин инструменти ще помогне когато има проблеми и те могат да бъдат разпределени в много по-широка зона. Това е свързано и с диверсификацията на риска. Националните органи за оздравяване, финансирането на национално ниво за тях би предотвратило системни кризи, което създава и негативни последици, както наблюдавахме в някои страни. Винаги, когато има криза в банковата система, економиката обикновено тръгва на зле и държавата също изпитва определени трудности. Ако економиката не действа, ако банковата система не действа, тогава държавата не може да събира данъци и най-вероятно също ще се окаже в затруднено положение. И ще са необходими много средства за оздравителни мерки, които трябва да бъдат инвестирани в чужбина, за да бъдат използвани при по-голяма криза. Ще се върна към основния въпрос. Ако предвиждаме инструменти за бейлин и органи за бейлин, те трябва да бъдат извън малките институции. 90% зависят от това дали става дума за еврозоната или за националното ниво. Възможностите за справяне с кризата, ограничаването им, недопускане на криза в системата са по-големи, отколкото на европейско, отколкото на национално ниво и можем да бъдем по-строги при използването на инструменти bail-in и други мерки на европейско ниво, отколкото бихме могли да използваме национално използване, независимо какво се предвижда в регламентите на национално ниво. Благодаря. Обедена съм, че ще имаме възможност да ви дадем думата отново, Марио. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. Ще спомена три въпроса. Първият е свързан с общата картина, схемите за оздравяване – и Клаус и Хокмарк споменаха значението на тази а, инициатива, но те кажа, че този въпрос не трябва да се разглежда изолирано. А, като разглеждаме мерките за оздравяване, трябва да мислим и за всичко останали въпроси, които са част от общата картина, тъй като взаимовръзките са много важни не само на високо равнище, но дори и на ниво на най-дребните подробности. Това е, се, отнася до директивата за капиталовите изисквания, отнася се и за други въпроси. За Бейлина и групата Ликанен. От всички тези е, схеми очевидно във връзка с тях трябва да се отбележат някои аспекти. Първо, необходимостта от уеднаквени правила. Разбира се, трябва да имаме възможност за гъвкавост, но трябва да има набор от инструменти, които да се прилагат, тъй като въпреки, че ситуациите са различни, необходимо е уеднаквяване на инструментите, защото ако искаме да възстановим доверието на европейско равнище и да избегнем раздробяването на единният пазар. Затова е необходимо да има някаква връзка между държавата и частните банки. На второ място нещо, което господин Хокмарк спомена. Ако а, а, има опасност, когато се опитаме да разрешим кризата на финансирането, може да няма, се окаже, че никой не иска да финансира. За да разберем този въпрос и да обсъждаме предложеният 1%, трябва да се вгледаме в това, което споменах. 1% не е много особено малка сума, има други възможни инструменти и когато използваме тези инструменти, не трябва да забравяме, че има други възможности. Какви са тези други възможности? Това е бейлина, който се предвижда в нашата директива. Радвам се, че тази сутрин а, установих, че неговите принципи общо взето се приемат от всички. И тук възникват два въпроса. Може би е уместно те да бъдат формулирани сега. Първо, трябва ли да имаме целенасочен или широк бейлин. Докладът Ликанен е свързан с този въпрос. Комисията е възприела по-широкият подход, но може би има доводи и за противното. И нещо друго, което е свързано с механизмът Бейлин, въпросът е кой ще трябва да купува, трябва ли да изключим някой категории, трябва ли да използваме пазарни решения. Аз трябва да кажа, че харесах е, забележките на професор доктор Франке. Не трябва да забравяме а, какво е Бейлина. А, дълга се замества с акции. Ако сте доволни, ако искате да притежавате акции, хубаво. И нещо друго, свързано с този дебат. Нещо, което не един път чухме тук, първо от господин Окмарк, след това и от други тази сутрин, това е въпроса за временната държавна собственост и за частта на емитента. Въпросът е каква е цената на всичко това. От една страна имаме идеалите, какво бихме искали да постигнем в идеалния случай и реалността, какво на практика можем да направим. И когато искаме да решим а, а, това уравнение, не трябва да правим нещо, което прави реалните стъпки невъзможни. Или пък ще има деморализиращ ефект. Именно а, тук трябва да се намери баланс между различните възможности. И още нещо, което трябва да спомена, тъй като то е част от нашите дебати, това е взаимното кредитиране. По този въпрос чухме опасения и би било интересно да чуем какво мислят присъстващите тук за това. И накрая става дума за законодателство, което може да помогне на Европа да излезе на чисти води, така да се каже. И ще кажа, че преди 20 години Европа преживяка криза и ако а, а, може би някой а, би казал, че то се дължи, се дължи само на, не само на, на други фактори, но и до известна степен на законодателството. Надяваме се, че продълженията на комисията ще дадат а, очаквания резултат. Кой иска да зададе въпрос? Филип. Аз ще продължа казаното от Даниел Грос. Напълно съм съгласен с вашето виждане, че схема за оздравяване на ниво еврозона и Европейски съюз като цяло би намалил риска. Но системата действа само когато има фискален бекстоп. Така се обединява риска, споделя се суверенитет. И имаме система за гласуване с единодушие. Не зная дали това не е спънка, особено във времена на криза. И дали е възможно да имаме подобно нещо без политическия съюз, защото има връзка. Ние говорихме за демократичната подотчетност в други области, но тук е, ние е, говорим за фискален риск за денекоплаците в Европейския съюз и как можем да гарантираме, е, че ще има защитни механизми. Нещо, което ми направи впечатление, доколкото разбирам, ще има законодателни последващи действия възоснова ликанен. Когато говорим за оздравителните мерки и продължаване дейността на банката, има някои основни функции. Например, дружествата за комунални услуги могли да бъдат изключени, за да избегнем банкова криза, защото при банкова криза има нарушаване на предоставянето на някои основни услуги. Нека да получим отговори на тези въпроси, преди да преминем по-нататък. Еврократите обикновено проявяват благоразумие и когато не се вземе някакво решение на колегиална основа, нещата остават. Въпросите се разискват вътре в колегиума, така че няма нищо ново. Доклада Ли Канен беше добре дошъл. Беше приветстван от моя комисар, комисар Барния за дружествата за комунални услуги. Това е идея, която се разглежда от известно време. В доклада Ли Канен се разглежда въпроса. Има един кратък параграф, посветен на въпроса. Можем да кажем едно нещо, че в Европа микрофонът ви е изключен. разделянето на комуналните услуги, системата за разплащания, е идея, която се разглежда няколко пъти. В Европа имаме директива, която гарантира подобни функции. Това, което вие питате, е дали тази директива е достатъчна, за да сме в безопасност – или пък трябва да има някакво разделяне. Когато говорим за плана за възстановяване и оздравяване, тогава тази част ще бъде по-добре откроена. Демократичните гаранции. Надявам се, че Механизма за стабилност ще е необходим по-рядко. Европейския механизъм за стабилност се финансира от дънакоплаците национално ниво, затова трябва да има и гаранции на това ниво. Аз не съм против идеята за осигуряване на крупно европейско финансиране, но това е нещо за далечното бъдеще. За сега въпросът трябва да бъде оставен на национално ниво, докато бъде събран достатъчно голям общ фонд. За системата за плащане аз съм съгласен с Марио. Микрофонът ви е изключен. Съгласен съм с Марио но не трябва да се разглежда отделно въпроса за комуналните услуги. И това е въпрос, който често възниква, както беше и по системата за целите. Национално или европейско решение да имаме? Защо да не приложим принципа на субсидиарност тук? Вече беше споменат въпроса от някои от ораторите. Имаме мрежа за безопасност в банковите банковите системи на някои страни. Те трябва да бъдат разширени. Това ще помогне да се ограничат проблемите, свързани с неизпълнението в рамките на тази мрежа. По какъв начин банките могат да бъдат отделени от националните правителства? Това е един от ключовите въпроси, който обсъждахме тази сутрин. Ако се запази типичната национална система, ще имаме е, бъдеще тясно сътрудничество с, между държавата и банките. Аз бих а, а, насърчил създаването на частни мерки за безопасност на национално, регионално ниво, ако те се окажат недостатъчни, тогава трябва да има европейска суперсистема, която да разрешава останалите проблеми. Има ли други желаящи да се изкажат този въпрос? Да, във връзка с разделението. За мен е ясно, че Европа има някои много добре функциониращи универсални банки, които оцеляха много добре в кризата и а, помагат на економиката. Така че подобно разделение, според мен, не се налага. Всичко това трябва да се разглежда в а, обстоятелствата, а, в които функционираме. А, Освен това, нуждите на клиентите на банките са много различни, разнообразни. Така че да мислим за нещо конкретно като плащания, примерно изпращане на електронни фактури или нещо подобно, за и след това да настояваме за обезпечение при даването на заеми И мисля, че отделянето на това, на този част от банковата дейност е нещо, което е идея, като, като идея принадлежи на миналото. Какво трябва да се погрижим? Да се запазят функционалните възможности на банките. Именно за това става дума. За това говорим за възстановяване, оздравяване, за бейлин, бейлаут, и как да функционират банките след като са загубили значителна част от активите си. Благодаря. Лиса. Благодаря. Бих искала да а, попитам отново за Европейският механизъм за стабилност. Как може Европейският механизъм за стабилност, как ще функционира той не при спешни случаи, а в нормалните обстоятелства? И как ще действа той спрямо отделните банки? И дали това ще бъде инструмент за последният етап на оздравяване или да се използва на етапът рекапитализация на банките? Трябва ли е, ЕМС а, да бъде, а, се отнася до националните а, фондове за а, оздравяване или до моделните банки. Сега относно фондовете за оздравяване. Тези фондове, много внимателно слушах това, което а, Марио Нава каза. Но малко странно е, че в директивата предвижда недостатъчно ограничения за относно начина по който страните ще организират собствените си фон, фондове за оздравяване. Как може да се съгласува това с, целта в средносрочен план да имаме един единствен план за оздравяване? Надявам се, че парламентът ще може да запълни тази празнота. Когато а, от колегиума на надзорниците а, минем към ЕЦБ, uh, and uh, and also uh, some uh, huge uh, intervention capacity. Какво става, когато се прехвърли е, е, отговорността в фаза е, оздравяване на националните е, оздравителни органи? Как ще се свържат тези два етапа? когато националните отравителни органи няма да о, имат право да решават. Какви ще бъдат последиците от едно подобно решение? Как ще се свържат двете? My uh, other question is on DGS. Is the parliament... другия ми въпрос е uh, схемите за гарантиране на депозитите. Парламентът ясно иска да ги отдели от другите инструменти за помагане на банките. Схемите за гарантиране на депозитите, ясно е, по наше мнение, те не трябва да бъдат включвани в процеса на Белин. Иначе е, те ще трябва да плащат два пъти. Един път в фазата на оздравяване и втори път за гарантиране на депозитите. Може би по-късно, когато се изяснат отделните функции, нещата ще се организират по друг начин, но за сега, за сега не виждам как може фондовете за гарантиране на влоговете да се а, опазят от тази опасност. Благодаря. Марио, искаш ли да отговориш? Ще се опитам да отговоря накратко. Благодаря за поставените въпроси. Аз се вслушвам в казаното от парламента. Линията на парламента е да има разделение между фондовете за гарантиране на депозитите и тези, които се използват за оздравяване. Но няма разделение на разискванията по двата въпроси, дори в крайна сметка да стигнем до два отделни фонда. Има добри основания за такова решение. Дори нашите първоначални предложения включваха гаранции да бъдат защитени в достатъчна степен на схемите за гарантиране на депозитите. Има дискусии в държавите членки по въпроса. И дори да се стигне до два отделни фонда, това не означава, че трябва да водим две отделни дискусии, защото връзките между двата въпроса са много силни. Относно въпроса ви за ограниченията, които се налагат в директивата за различните национални фондове за оздравителни мерки. Аз мисля, че се спрях на това в встъпителното си думи, че се нуждая от хармонизирани правила, за да не се допусне фрагментация на вътрешния пазар, да направим така, че да да разкъсаме връзката между държавата и банките. Господин Хопман говори за въпроса за различията между нас, казаното от господин Франке за субсидиарността, дали да бъдат изключени някои банки, защото имат мрежа за безопасност или не. трябва да имаме система с хармонизирани правила. Над нея може да има нещо допълнително, това има смисъл. Но изключването на една или друга банка от обхвата за нас е нещо трудно приемливо. Даниел, след това Бол. Винаги има технически различия между банките и кредитните институции. Е, има примери. Рабобанк в Холандия. Има множество е, отделни банки, но те се разглеждат като единна институция е, за целите на надзора. За спестовните каси в Германия решение би било те да бъдат разглеждани като един субект за целите на оздравителните мерки, тъй като те съставляват един голям риск. Мисля, че по този начин може да се разреши този въпрос. Не е толкова лесно, разбира се, но поне от концептуална гледна точка. Относно субсидиарността, националните фондове за оздравяване – в среда, при която ЕЦБ отговаря, ЕЦБ отговаря за надзора. Аз не виждам как ще стане това. Не виждам а, стабилна система, когато ЕЦБ трябва да взема а, решение за закриването на банка и националните фондове да извършват плащането. А, това ми се струва неостайчиво и няма особен смисъл от много гледни точки. Третирането на спестовните каси по начина, по който споменах. Тук субсидиарността няма особен смисъл. Отговорността на банките е придадена по-нагоре и ако нещо се провали, отговорността, фискалната отговорност трябва да бъде също на това високо ниво, на еврозоната, например. Още две кратки бележки. Трябва да мислим последния начин. Ако Ликанен бъде възприето като а, подход, може да има различни а, системи за оздравяване за различните а, групи а, каси. В САЩ имаше успех при прилагането на определени инструменти на отделни нива, но не на системно ниво. Например, ВАМО, които и, а, имаха а, доста проблеми с а, баланса си, повече отколкото банките в Ирландия. Ah. That might be a stopgap measure right now, but in principle it's ще се поемат същите функции, каквито се поемат на националните бюджети, от националните фондове а, или системите за гарантиране на депозити, в случай, че те нямат достатъчно а, финансиране. Тук виждам, че има и още депутати, които искат да зададат въпроси. Знам, че е, въпроса на Лиза е, предстои да се даде отговор. но не искам да иземаме думата на членовете на този панел, като я даваме непрекъснато на членовете на предишният панел. Микрофона трябва да си включите. Има примери. в, от шведският опит които показват, че е полезно да се използват фондовете за осигуряване на депозитите, за да се помага на банките. Знам, че искате сигурно да кажете нещо още, но Анджелин, Питер Симън и след това Гунар. Антлин, ако искате първо задайте вашите въпроси. Благодаря много. Смятам, че националните рискове могат да бъдат третирани с национални механизми. Но за другите рискове вече са нужни трансгранични механизми. Моят въпрос е следният. И мисля, че моят въпрос е обект на дебат, който се развива не само тук, но и в САЩ. След като могат да съществуват системни институции, като Европейски механизъм, други по-малки институции, то тогава виждаме един много профилиран проблем. Също така, искам да кажа следното. Ако разглеждаме въпроса по този начин, трансграничните въпроси трябва да бъдат третирани еднакво, то тогава, след като имаме bail-in, трябва също така да имаме bail-out. gerade zu äh, den letzten Bemerkungen hier. Wir hatten ja, als wir hier im Parlament unser Konzept entworfen haben. Относно гарантирането на депозитите, е, направихме разделение спрямо резолюцията според големината или оздравяването на банките. На европейско ниво е, е, имаме също оздравяване, институции, които трябва да бъдат спасявани. На това место то е нужно едно специално решение за големите банки, което решение не е чрез тези фондове за гарантиране на влоговете. Има свобода на национално ниво, като се започне от системата Payout и за да направим възможно това ние като парламент дадохме на държавите членки инструмент за намиране на решения за оздравяването на малките и средни банки. Бележка относно рисковете при спестовните каси. Аз мятам, че е грешка спесовните каси и корпоративните, кооперативните банки да бъдат разглеждани като един блок това не бива да се прави. Смятам, че спестовните каси в Германия, както и народните банки, се различават от спестовните каси на колегата в неговата държава. Има регионален принцип, няма конкуренция, има непрекъсната контрола на дейността, контрол на дейността и относно обема винаги трябва да остава малък и контрола на текущата дейност е голям. Има голям брой малки рискове, обаче те не могат да станат сумарно голям риск и е, винаги е осигурена възможност за бърза намеса в системата. Извинявам се, че трябва да го кажа, но често в тази зала и на други места се твърди такова нещо и затова иска да дам това разяснение. Благодаря. Гунар, искаш ли да кажеш нещо сега или по-късно? Добре, имаш думата. Нещо във връзка с финансирането. Може би не съм разбрал добре, господин Грос, но независимо от това как формулираме системният риск, какво представлява системният риск в национално национален план, на националния системен риск е, всъщност е и е, в по-широк план системен риск. Това виждаме в връзка с е, ирландски, гръцки, испански и други банки. От една страна може да имаме национални оздравителни фондове, може да имаме оздравителен фонд на европейско равнище. Той ще бъде още по-голям то може да бъде важен инструмент, но не може да бъде решение. И, и така стигаме до следния факт, който подчерта един от членовете на панела. Може би оздравителните фондове а, са в известен смисъл застраховка, но най-добрата застраховка е данокоплатеца. Не трябва да се срамуваме да го признаем, а трябва да определим критериите и правилата, към които ще се придържаме, когато използваме средствата на дънакоплатеца. Не трябва да го правим, когато не е абсолютно необходимо. Трябва да бъде. Праговете трябва да бъдат, когато започва да действа такъв механизъм, трябва да бъдат достатъчно високи и трябва да знаем точно как и кога да го правим. Сега ще се върна към Марио и Даниел и след това мисля, че вие искате да кажете нещо, професор Франк, за Франке. Благодаря, госпожо председател. По въпросът на Антонин. Винаги съм казвал, особено, че през последните две години се оказва трудно да направим разлика между национален и, между, и наднационален риск някои рискови, които изглеждаха доста национални по своята природа, било пряко, било непряко, въздействаха върху международната финансова конъюнктура, финансово положение. Така че е трудно да разграничим тези неща. Преди 2-3 години, може би, щях да кажа как да разграничим едното от другото но едва ли ще съм в състояние да го сторя днес. И тук стигам до въпрос, който беше много добре формулиран от Антонин, за равно, равно, равните възможности и равнопоставеността. А трябва да осигурим такава равнопоставеност чрез механизмът на уеднаквените правила. Това се отнася и за Бейлина. Системата на Бейлин, която предлагаме, може да действа за различни категории, различни видове банки. Някои казват да имаме целенасочен механизъм на Бейлин, който да бъде предназначен за големите банки, няма да работи така ефикасно при средните или по-малки банки но очевидно, че ние трябва да осигурим равнопоставеност не само във всяка отделна страна, но и в, в, в в международен план. Това е моят отговор. Колкото до фондът, съгласен съм с господин Окмарк. Размерите на този фонд – едва ли се могат да се определят предварително. И то е защото предприемаме стъпки, които, ако се окажат плодотворни, ще намалят необход... евентуалната необходимост да използваме подобен фонд. Тоест, някои от тези инструменти по своята природа ще бъдат такива, че тяхното прилагане прави предварителната оценка на размерите на фонда много трудно. Разбира се, в е, даден момент може да сме изправени пред големи проблеми и тогава да се окаже, че фондът не, е, няма достатъчно средства и трябва да потърсим други решения. Е, това са отговорите, двата или трите отговора, които мога да дам. Може би Даниел ще иска да добави нещо. Относно спестовните каси, има разлика между това да имате нисък риск като група и дали това е един общ риск. Според мен това е един общ риск. Независимо дали е голям или малък риск, това е вече друг въпрос. Ако е добре управлявана групата, тогава ниска ще е рисък и това ще се отрази при оценката на риска но е, за целите на оздравителния фонд трябва да има един общ риск. Не е а, достатъчно да се прави разграничение между националните и трансгранични рискове. Националните проблеми са системни а, в еврозоната и глобално, защото има ефекта на доминото. Има национален риск, който е твърде а, голям за суверена, пада това домино и останалите по веригата след него. Ако имаме Европейски фонд, вероятността никога не е нулева. Проблеми на национално ниво могат да предизвикат този ефект на доминото, но тогава риска ще е по-нисък. -по вероятността да се справим с средни големите е един риск. Всяко решение на европейско ниво или на ниво еврозона трябва да е много по-строго. На национално ниво се питаме какво ще стане, ако фалира дадена банка. На европейско ниво трябва да сме по-строги. Ще има разводняване на политическия натиск върху тези, които искат да се приложи бейл-ин. Така че ще има и политическа диверсификация. Съжалявам, Марио, но комисията предлага нещо, което няма да ни доведе много далече. Трябва да се намери решение за преструктурирането на ниво еврозона Тоест, вие искате економическа диверсификация, но не искате политическа диверсификация, защото искате натиска да остане национално ниво, а решенията да се вземат на е, европейско ниво. Тоест има скъсване на връзката, но разбирам какво имате предвид. Професор Франка. Питър Симен, за съжаление, който постави въпроса, си тръгна но той може да слуша по интернет. Може би трябва да поясня какво имам предвид за фондовете за оздравяване. Предпочитам да действат панарните механизми, не толкова политическите механизми. механизми. В частния сектор в а, а, Германия а, имате а, такива спасителни а, мрежи, в кооперативния сектор също и там има строги системи за мониторинг. Всяка банка носи отговорност за загубите и на останалите. Тоест имаме доста строг механизъм за наблюдение. Имаме банкови асоциации, които осигуряват собствени мрежи за защита и предвиждат строги надзорни мерки тези мрежи трябва да поемат, доколкото е възможно, загубите и това, което остава, може да се говори за използване на оздравителни фондове на европейско ниво. Читам, че не трябва да има междинни фондове, защото това пак означава тясна връзка между правителствата и банките. Бих насърчил асоциациите на банките да разширят техните мрежи за гарантиране на безопасността на банките. Въпросът към вашия съсед. Дали неговата асоциация би подкрепила общо европейска мрежа? Може да бъде шведска мрежа, не непременно общо европейска. Но искате диверсификация на риска. Искам да има частен мониторинг в рамките на сдруженията на банките, на асоциациите на банките. Дали е възможно подобно нещо? Ако се върнем към ефекта върху системата, имаме пример с една държава, която направи това по време на настоящата криза. Дания беше засегната на ранен етап. Нейният банков, банков сектор беше засегнат и тогава банковия сектор плати голяма част от загубите на по-малките банки. Така че проблемът е това да имаме достатъчно силни банки, които да могат да плащат за останалите. Аз читам, че идеята да се обединят ресурсите, за да се помогне на по-слабите банки от по-големите. Мисля, че това трябва да се избягва. Освен това, трябва да помним, че а, сега предстои да се приемат закони, това ще ни доведе до различен сценарий. Значително ще спадне риска от неизпълнение почти на една четвърт от това, което беше. И така последиците ще бъдат по-слаби. Още един коментар за местните надзорни органи, европейските надзорни органи. Има реалности, които ще създадат много осложнения при извършването на надзор, защото ще има ЕЦБ, ще има представители на националните органи в управителния съвет. Защото има банки, които а, са транснационални. Така може да се стигне до Европа на две скорости и това ще създаде допълнителни проблеми с намирането на решения. Гунар, мисля, че на теб се пада да направиш е, заключителни а, е, забележки. Като се има предвид това, което чухме, трудно е да се извлекат а, е, разумни заключения, тъй като говорихме за различни неща. А, в, а, втората половина на разискванията разбрахме различията в мисленето на членовете на панела. Едно от нещата, които обаче стана ясно е, че необходимостта от оздравителни фондове и принципната разлика между предварителните и последващи реш... оздравителни решения. Когато предварително се определи размера на фонда. Това е един вид застраховка и равнопоставеност. Когато се прави последващо, експост, това значи, че те, които са се били добри ученици, ще трябва да плащат за слабите ученици. И питам се, защо трябва добрите да плащат за лошите? Защото ако този принцип въжи, Можем ли да го разпрострем и в други сфери на обществото? Трябва ли добрите е, фирми да плащат за лошите, добрите депутати да плащат за лошите, добрите ръководители на банки да плащат за лошите? Не, този подход не ми импонира. Когато възникнат въпроси, ние трябва да имаме проблеми, имаме остри проблеми, необходимо е да имаме съответните инструменти, с които да ги решаваме. И мисля, че тук всички членове на панела са съгласни, че не е необходима правна яснота. А също така е необходимо е да имаме възможност да бъдем гъвкави, да импровизираме в зависимост от изискванията. Мисля, че господин Грос сега накрая каза, че каквото и да правим, 100 на 100 ще трябва да преживеем и други финансови кризи. И за това не е необходима гъвкавостта да използваме инструментите, които ще ни бъдат необходими тогава. И мисля, че това е едно важно заключение, до което можем, около което можем да се обединим. Госпожо председател, благодаря на всички. Приключихме почти точно на време. Благодаря на всички. Радвам се, че не трябваше да задържам а, нашите преводачи а, извънредно. Благодаря им за